Good morning, colleagues, and uh, a warm welcome on this. Добро утро, колеги! Добре дошли на втория ден от работата на нашата съвместна група за парламентарен контрол. Ние ще работим днес по цикъла на политика на Европейския съюз за периода 2014-2017 и 2018-2020 и особено ще се доточим върху дейността на Европейския съюз, за да се бори срещу организираната престъпност и тежката международна престъпност. Надявам се, че в крайна сметка днес ще успеем да одобрим правилника на съвместната група. Имахме важно и плодотворно обсъждане само един организационен въпрос. След заседанието съпредседателите се срещнаха и обсъдиха подробно правилника за работа. Мисля си, че по повечето въпроси постигнахме съгласие. Благодаря много на колегите още веднъж за целият дебат, за изказванията. Отчетохме вашите изказвания, предложения и в момента подготвяме компромисно предложение, което в скоро време ще получите. Ще се запознаете с компромисните текстове и в 11 часа подробно ще обсъждаме правилника за дейността и се надявам, че ще имаме дебата, който в крайна сметка ще доведе до одобряване на правилника и така това ще бъде в 11 часа. В скоро време ще получите компромисния текст. И вие ще видите, че вашите предложения са отразени в компромисния текст. Още едно съобщение ще направя допълнително в 11 часа. И така, колеги, нека да продължим с нашите сутрешни разисквания. Ще използваме същия формат, както и вчера. Тоест, ще се дава думата на двама представителя на националните парламенти и един депутат Европейския парламент, докато не се изчерпа списъка на ораторите. Моля, запълнете формуляра, както и вчера, ако искате да се изказвате и дайте на разпоредителите попълнения формуляр. Колеги, приветствам председателя на поручвателната група на постоянния комитет за оперативно сътрудничество господин Ерик Корти и също господин Оливер Ониди, който е заместник генерален директор за сигурността, генерална дирекция вътрешни работи на Европейската комисия. Вие знаете, колеги, че комисията в миналото провела анализ на политическия цикъл на Европейския съюз и отправи препоръки на съвета на Европол – за това как трябва да се актуализира политическия цикъл за периода 2018-2021 година. По молба на комисията Либе, комисар Кинг представи подробна оценка на ситуация със сигурността, където бяха откроени ключовите предложения на държавите Шенки Предполагам, че вече сте се запознали с този текст но ако това не е така, ще ви кажа, че там става дума за това, че е необходимо да има по-лекотен, по-упростен и рационализиран цикъл на политиката, включително и що се отнася до докладването, необходимостта от многовед... междуведомствен и многодисциплинарен подход за силено сътрудничество с трети държави и също така, че трябва по-добре да се води борбата с, престъпността. Заповядайте. Благодаря, господин председател, дами и господа. Добро утро. Преди всичко искам да благодаря за тази възможност да се изказвам тук пред тази съвместна парламентарна група за парламентарен контрол от името на председателството на съвета и като председател на комисията Кози, комитета Кози. След създаването си през 2010 година, политическият цикъл включва и годишен форум, посветен на въпросите на борбата срещу тежка и организирана престъпност. Тези престъпни групировки не оперират самостоятелно или изолирано. Те не се ограничават само с територията само на една държава членка. Според последните анализи на тежката организирана престъпност, 70% от престъпните групировки работят в над три държави членки на Европейския съюз международната дейност изисква съответното реагиране. И обединяването на различни заинтересовани страни от национално европейско ниво, тази платформа за политика позволява да се води борба срещу тези организирани групировки, групировки чрез съвместни усилия на държавите членки. През 2017 година видяхме изключително важни събития за политическия цикъл. Извлякохме си полки от предишния цикъл и се прави в момента извършва подготовка за следващия политически цикъл. През февруари беше представен новия доклад за политическия цикъл. Там се съдържаха редица предложения за подобряване на изпълнението за докладването за дейностите. Повечето от тези препоръки бяха отчетени при изготвянето на новите заключения за продължаването на политическия цикъл. През май Съветът на министрите по вътрешни работи и правосъдие одобри предложенията на Козиева във връзка с борбата срещу тежката и организирана престъпност за периода 2018-2021 година. Европол, Европол има важна роля при изпълнението на дейностите, включени в политическия цикъл. Екипа на МПАКТ обединява заинтересованите страни на национално ниво и координира тяхната дейност на оперативно ниво. Оценката на Европол за тежката организирана престъпност ни дава възможност да формулираме политическите приоритети, да проследяваме тенденциите и начина на действие на престъпните групировки. Със сигурност може да се каже, че не всички държави и региони от Европейския съюз са засегнати в еднаква степен или че за всички борбата с организираната престъпност е приоритет. Но се радвам да ви съобщя, че по време на политическото обсъждане за приоритетите за новия цикъл, препоръките съдържащи се в анализа на сериозните заплахи, направен от Европол, се съдържаха тези аспекти и беше подобрен текста. Големият брой на участниците показва големият сериозният ангажимент на държавите членки към политическия цикъл. Сферите с най-големия брой държави членки, които участват в тези дейности са следните сфери. Улесни... Борба срещу нелегалната миграция. Второ, трафик на хора. Трето, синтетичните наркотични средства. Четвърто, канабис, кокаин, хероин. Пето, незаконна търговия с оръжие, огнестрелно оръжие. Шесто, сексуална експлоатация на деца. Седем, борба срещу липсващия търговец при измами с ДДС. Тези сфери продължават да са включени в политическия цикъл. Това показва, че въпреки, че има някои малки промени, проблемите остават практически без промяна през последните години. Могат да бъдат отбелязани три важни събития в стратегическото планиране и изпълнение на дейностите, включени в политическия цикъл. Първо – структурата на новия политически цикъл вече е приведена в съответствие с характера на организираната и тежката престъпност, която включва най-различни видове престъпност, включително и прането на пари. И като хоризонтален приоритет беше определена борбата срещу прането на пари и възстановяване на неправомерно придобитите средства. Второ, признава се необходимостта от борба срещу тежката организирана престъпност. Третия приоритет измамите с акцизи и с използване на липсващ търговец при ДДС, а също така екологичните престъпления са включени също така в дейностите на политическия цикъл. Това позволява да се създаде полезно взаимодействие и да се приложи необходимия междуведомствен и многодисциплинарен подход. Начинът на действие на престъпните групи непрекъснато се променя. Те са по-добре свързани помежду си, отколкото когато и да е било, и не се ограничават с определени зони или региони. Затова е много важно да се отчете този фактор в нашата борба. Анализа на Европол за заплахите, представлявани от тежката организирана престъпност и ангажимента на държавите членки е от жизнено важно значение за общата борба срещу тежката организирана престъпност. Това ни дава възможност да проследяваме и дори да прогнозираме тенденциите и събитията в тази сфера. Много ви благодаря, господин Корт. Сега веднага дам думата на господин Онити не повече от 10 минути. Заповядайте. Let, let me first... Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички вас. Добре дошли най-вече на колегите от националните парламенти. Е, бих искал да пожелая всичко най-добро на тази нова група за контрол върху Европол. Европол като агенция се разрасна изключително много през последните години, особено под ръководството на изпълнителния директор господин Уейн Райт. И мисля, че тази институция заслужава една специална група, която да помага за направлението на дейността на агенцията, както и да оказва подкрепа, естествено за дейността й. Радваме се, че избрахте Европейския парламент за, тази, е, за това учредително заседание. Организирана престъпност, е, заплахи, борба с тероризма, това е темата, която обсъждаме днес. Основният приоритет, който имаме ние, естествено е справянето с организираната престъпност. Ерки говори за онова, което се случва, за дейността, за действията, които по принцип са трансгранични. Различните видове престъпност покриват цяла Европа. Много от престъпните дейности оказват въздействие и то сериозно извън границите на Европейския съюз, освен това. 40% от е, операциите, които извършваме, засягат и партньори от трети страни. Освен това има хоризонтално сътрудничество. Използват се все повече и повече технологиите. Киберпространството естествено е най-очевидният пример за хоризонталния характер на престъпността и на отпора срещу нея. Технологиите са с много различен характер. Поради всички тези неща, поради всички тези черти на съвременната картина, Европол има нужда от подкрепа от националните органи. Само така Европол ще разгърне пълния си потенциал. Тук естествено трябва да спомена и вече създадените центрове, челен опит, например този посветен на киберпрестъпността, наркотиците, за справянето с така наречената Darknet или тъмна интернет мрежа. Извън дейността на Европол трябва да се спомене следното – в рамките на настоящия политически цикъл стъпваме на една солидна аналитична база. Използваме опита на службите в различните държави членки. Европейските власти определят приоритетите. Ерки каза какво точно представлява този цикъл и как точно се определят правилните приоритети. Наред с широките насоки има механизъм на ниво Европейски съюз, който е насочен към оперативния аспект на проблема. В настоящия цикъл, знаете, имаме и конкретни оперативни планове. Те вече не са само на хартия. Това не е едно теоретично начинание. Това са планове, които благодарение на помощта на дейността на органите в държавите членки са насочени към постигане на целите. Те предвиждат дейности и планове, които се разглеждат регулярно от оперативните комитети на ниво Европейски съюз. Целта в крайна сметка е да се определят точните приоритети. Новия цикъл е малко по-различен. Ерки спомена оценката, която направихме във връзка с изминалите цикли – Една много важна характеристика трябва да се спомене на настоящия цикъл. На първо място ударението пада най-вече върху резултатите. В миналото е, говорихме твърде много за процеса. Разгръщахме чудесни планове, но не говорихме достатъчно за конкретната дейност и за начина да се окаже подкрепа на правоприлагащите органи с цел те да успяват в своята дейност. Това е най-важната черта на новия цикъл. На второ място искам да спомена поемането на отговорност от страна на националните правоприлагащи органи. Не налагаме някаква е, свръхструктура отгоре. Всъщност националните органи определят приоритетите във връзка с операциите, които те извършват в съответните държави. Това е едно хоризонтално начинание. В него са замесени различни ведомства, не само Европол. Много национални ведомства участват и целта е естествено да се използва най-добрия опит на всички агенции или ведомства. Тук трябва да спомена естествено и челния опит на Европейската гранична и брегова охрана. Знаете, те имат вече много голям опит по отношение на контрабандата и трафика на хора. Виждате, сътрудничеството се основава на оперативно взаимодействие. Европол сътрудничи освен това и с трети страни около Европейския съюз, но и не само. Е, и има подкрепа за дейността на Европол. Е, тя се оказва не на последно място под формата на сключени споразумения. Понякога Европол се опитва да съкрати броя на тематичните области, с които се занимава. Радваме се, че сега имаме 10 изключително важни приоритета. В тези 10 области европейското сътрудничество е най-смислено и накрая, за първи път в настоящия цикъл включваме технологичното измерение. Какво имам предвид? Разглеждаме хоризонтални феномени като продажби в интернет. Искаме да използваме максималния потенциал на Европол и опита му в тази връзка. В обобщение искам да кажа, че това, с което се занимаваме сега, не би трябвало да се разглежда като някакъв теоретичен, схоластичен план. Не, това е оперативно начинание и вашата група за контрол може много да помогне. Освен това, може да спомогне за това на национален план да се използва този инструмент. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Благодаря господин Униди. Благодаря и на господин Корт. Никой за сега не е поискал да се изкаже във връзка с двете презентации, но ако някой иска сега да каже нещо, може да поиска думата, естествено. Господин Диас Демер. Благодаря ви, господин председател. Искам да изкажа някои мисли във връзка с това, което чухме до сега оценката на политическия цикъл 2014-2017 беше сметната като класифицирана информация от страна на Европейския парламент. Задавам въпроса дали в заданието, което е упоменато в изследването, се говори за това, че този документ е класифициран и дали Наистина този документ е в режим класифицирана информация. Има някои елементи за дебата и става дума за привеждането в съответствие на този политически цикъл с установяването на приоритетите. Така ли е това или не? Вторият ми въпрос. Политическият цикъл на Европейския съюз 2014-2017 година. В него участващите държави членки са един клуб на избрани и участието на държавите намаля с времето. Има още един друг елемент. На заседанията, на които се определят приоритетите, стана ясно, че често Националните представители, които присъстват там, не могат да ангажират своите национални правителства и как нашите оратори ще решат този проблем в новия политически цикъл. Политическият цикъл не се увенча с успех. Това означава, че мнозинството се съсредоточава само в наказателни мерки, но не и превенция. Говореше се за един много секторен подход, но знаете, че много възможности бяха изгубени. Искам да чуя какво вие мислите в светлината на съмненията и въпроси, които току-що споделих. Господин Ониди, съгласен съм с вас. Приоритетът в момента е борбата срещу тероризма. Европейският парламент много внимателно следи какво случва в тази област и разбира се, искаме да допринесем за борбата срещу тероризма. Благодаря ви. Other... И аз ви благодаря. Има ли други въпроси, коментари, преди да дам думата на нашите оратори? Бърз отговор ще ви помоля. И от двамата оратори. Господин Корт и господин Униди. Съвсем набързо. На въпроса на господин Диас Демера. Благодаря за оценката да, наистина това е класифициран документ, оценката, която споменах. Проблемът всъщност не е, че е класифициран, а че той е свързан с информация, която се притежава от националните органи, така че трябва да се проведе консултация с тях, преди да се даде този документ на вас. Това е един добър пример за възможностите и за начина по който може да се използват материали в контекста на тази група за парламентарен контрол. Що се отнася до графика на политическия цикъл? Описанието на различните дейности взема предвид точно тази времева координация – с основните етапи или жалони на национално и европейско ниво. Става дума и за въпроса за ресурси, който е изключително важен, особено когато човек иска да провежда различни дейности. Предишният цикъл, според мен, бе ефективен и ефикасен, както показва оценката и, разбира се, господин Диас Демера, вие това го знаете много добре. Прекалено много бе теоретичен той обаче. За националните власти това, което идва отвъд тези национални приоритети, национални планове, е вторичен аспект. Поради тази причина, когато обсъждаме този път политическия цикъл, много повече настояваме или се съсредоточаваме върху интегрирането и обсъждането на въпросите с националните власти, за да може политическия цикъл да бъде включен в техните планове и дейности. Така че с този нов начин на работа, и имайки предвид усилията, които ще положим при мониторинга по различните точки, когато ще се срещнем, ще успеем да постигнем много повече, отколкото в миналото. Що се отнася до превенцията? Да, разбирам това, което искате да кажете. Не сме се съсредоточили достатъчно върху превенция, това е така. Този цикъл преди всичко се занима с коригиращи действия, занима се с следствена дейност, а не се занимахме толкова много с предотвратяването на различни видове престъпност. Присъства като елемент, но основният фокус не е там. Основният фокус е върху оперативното сътрудничество, разследващите действия за тероризма. Трябва да има приоритет тероризъм, разбира се, но това не би трябвало да отвлича вниманието ни и да забравяме останалата част от аспектите. Ако погледнем различните представители тук на национални парламенти, е, убедени сме, че те знаят колко е трудно да се управляват ресурсите на национално ниво днес – някои държави членки се съсредоточават или съсредоточават голямата част от ресурсите си върху тероризма или в тероризма. И за това политическият цикъл е един добър инструмент, тъй като той ни дава възможност да се съсредоточим върху традиционни аспекти, свързани с сигурността, като организираната престъпност. Те са изключително важни. We just before you speak, I think Mr. Papa Theodoros from... Господин Папа Теодорос от Националния парламент на Гърция иска да зададе въпрос. И след това ще продължим. Please go ahead. Заповядайте. Проедре, και θα ήθελα να σας χαρώ για την... Благодаря. Искам да ви поздравя за изказванията и за структурирания подход за заложените приоритети на новия цикъл политики. Искам да задам и въпрос. Става дума за оценката на предишните ви действия. Казахте, че сте взели предвид препоръките, които бяха направени по време на оценката за да се дефинират новите приоритети. Сред тези седем приоритета, които вие предлагате, не виждам киберпрестъпността. От една страна, това е вид тероризъм, от друга страна, е престъпност, която се среща из целия Европейски съюз и много правителства вече имат планове за борба с киберпрестъпността. Киберпрестъпността е свързана и с тероризма, и с организираната престъпност. Не става дума само за радикализация на определени групи. Затова искам да задам този въпрос. Не трябва ли киберпрестъпността да бъде сред приоритетите на Европол или пък смятате, че трябва да има по-добро сътрудничество между правителствата и по-конкретни мерки за справяне с този аспект, който като че ли нараства в Европа и извън нея. Um, Уважаеми колеги, сега започнаха да пристигат много заявки за изказване. Може ли малко по-рано да подавате тези заявки към мен, тъй като това ще ми помогне да организирам работата? Преди господин Корт да отговори, има въпрос от господин Ланет от Естонския парламент. И това ще бъде последния въпрос. Aitäh, hea eesistuja. Ma läheksin siit ära teaste Meera küsimusega vaikselt edasi, see puudutab just seda благодаря. Ще продължа а, отказаното от господин Диас Демера. Събираме информация по време на следствените действия за различните причини за а, сериозни правонарушения. И след това говорим за превенция. Европол трябва да действа проактивно и да ни даде информация за причините на определена престъпност в определени държави членки. За това не са нужни допълнителни ресурси, тъй като тази информация вече е налична, като се има предвид анализа, който се натрупва. Какво ще кажете за този проактивен подход, за да стане Европол по-добър партньор? Господин Корт. Uh, Благодаря ви. Ще се постарая да отговоря на всичките три въпроса. Искам само да кажа нещо накратко. Вече отговорихме на първия въпрос. От страна на държавите членки също наблюдаваме, че първият политически цикъл 2014-2017 бе успешен. Дали държави членки могат да направят повече? Да, разбира се, те могат и трябва. Те трябва да са по-бързи, по-ефективни, повече да наблягат на превенцията. Това е подходът, който ни очакваме. Беше много полезно да бъдат обединени различни правоприлагащи ведомства – и митническите служби, така че да работят заедно по трансгранични въпроси. Също така видяхме, че сътрудничеството с трети държави в нови политически цикъл е от жизнено важно значение за сигурността на Европейския съюз. Сега за приоритетите. Споменах това. и бяха споменати и приоритетите, когато беше зададен втория въпрос. Аз споменах само 7 приоритета от общо 10, защото това са приоритетите, в които виждаме най-активно и най-голямо участие от страна на държавите членки – но има също така приоритет, какъвто организираната престъпност и престъпленията срещу собствеността. А, също така размерът на престъпно придобитото имущество и също така един от приоритетите е екологичната престъпност, престъпление срещу околната среда. Ако говорим за киберсигурността, то този аспект е Една от темите а това е един от приоритетите. Става дума за измами с кредитни карти, кибератаки и сексуална експлоатация на деца. Но киберпрестъпността е нещо, което обхваща много сфери, така че това ще бъде отразено във всички приоритети, които определихме. Също така видяхме, че сътрудничеството с митническите органи, както вече споменах, е важно и придобива все по-голямо значение. Много съм благодарен за това, че Европол много добре работи по това да обединява правоприлагащите органи и митническите служби, така че те да могат да общуват помежду си Последният въпрос. Дали тази дейност може да бъде проактивна, да се изпреварват повече събития, да се набляга на превенцията? Да, разбира се. Това е, което ни наблюдаваме, това, което ни очакваме и насърчаваме държавите членки да правят точно това. В днешния свят, когато толкова услуги се предоставят онлайн, престъпниците са много бързи. Това означава, че и полицията трябва да действа много бързо и че трябва да се споделя, да се обменят примери за най-добра практика. А най-добрата практика, примерите за нея се събират и се споделят. Разбира се, очакваме повече. Председателят, благодаря. Нека сега да преминем към многогодишното програмиране на Европол – и ще изслушаме сега презентацията на Роб Вейнрайт, който е изпълнителен директор на Европол. Ще помоля да бъда сменен като председател от колегата. Благодаря много на господата Нити Корт, на всички изказали се. Искам също така да приветствам всички днес. И искам да ви уверя, че продължаваме с многогодишната програма на Европол. А, има проблем с превода, казва председателя. Моля, чакайте една секунда. it fixed? please carry on. We were getting the wrong channels. Има объркване на каналите. Моля, започнете отново. Can you hear interpretation? Така, като че ли е решен вече проблемът с превода и може да се продължи с изказването. И е така. Не знам точно какво не беше чуто, но и искам да кажа, че ние преминаваме към втората точка от дневния ред за днес и това е многогодишното програмиране на дейността на Европол. Този документ е изпратен на всички делегации. Това се случи на 10 юли. Получихме отзиви от две делегации от Европейския парламент и от господин Писториус от германския Бундестаг. Тези съображения бяха представени на Европол на 3 октомври. Няма да спирам много дълго на този аспект и ще дам думата за две минути на господин Уейн Райт, след което ще имаме обмен на мнения. И ако искате да вземете думата, моля, сигнализирайте за това. Заповядайте, господин Уейн Райт. Благодаря ви. Поздравявам и вас и вашите колеги за успешното създаване на тази съвместна парламентарна група. Вече говорихме за значението на създаването на такава група. Това е един от успехите на регламента за Европол, който предвижда засилен парламентарен контрол върху Европол. Това ще подобри легитимността и ефикасността и значението, видимостта на Европол в Европейския съюз. Мисля, че това е много важно. Нашите граждани да видят, че ние имаме действени средства за борба с тежката престъпност, им, организираната престъпност и тероризма. Европол ще направи всичко, за да отговори на тези очаквания. Сега ще ви представя документа, който представлява многогодишната програма на Европол Текстът е малко сух, но може би ще вдъхна живот в него за да, и ще обясня какво стои за тези думи и какво прави Европол, за да подпомага държавите членки в борбата срещу престъпността. Също така искам да се спра на някои въпроси, които вече бяха зададени тук. Документът с програмата съдържа стратегическите цели, основани върху 5-годишната стратегия, разбира се, план за осигуряване на ресурсите и външната стратегия, стратегия за външна дейност, изисквана от член 12 на регламента за Европол. Стратегията на Европол, разбира се, насочва дейността на Европол и определя нивото на нашите амбиции. Тук виждате един слайд на който са отразени основните дейности в работата на Европол. Европол не е полиция, не е европейски ФБР. А, ние нямаме изпълнителни правомощия. Това е запазено за правоприлагащата общност на нивото на държавите членки. Но Европол се занимава с данни и нашата възможност за събиране и обмен на данни, свързани с престъпната терористична дейност в Европа и, зад предели, и извън пределите. Имаме система Сиена, която е уникална, сигурна система за обмен на информация в Европейския съюз. Европол успя да мобилизира потенциала за събиране на данни на една много голяма общност от правоприлагащи органи. Миналата седмица седмица полицията на Долна Саксония стана 2001 член на Европол, т.е. имаме над 2000 органа от правоприлагащата система, които участват в нашата дейност и това позволява да се води съгласувана борба срещу престъпността. Тоест, ние виждаме колко са важни данни, за да можем да определим какво правят и как се движат терористите, престъпниците през нашите граници. Прилага също така много голяма и мащабна система за анализиране на данните. Освен това, долу на слайда виждате експертни центрове в сферите на тероризма, тежката престъпност и киберпрестъпността. Те са свързани с разследването на киберпрестъпленията, проследяването на финансирането на терористите или пропаганда на тероризма онлайн. Също така ни подпомагаме национални следствени органи при разследване на убийства. Също така предоставяме експерти в сферата на борбата срещу прането на пари. Също така подпомагаме да бъдат разбити на колаборатории. Така че ние подпомагам държавите членки с високо квалифицирани експертни, експертни знания и умения във връзка с заплахите за сигурността на нашите граждани. По този начин националните граждани могат да извършват арести, да се борят срещу тероризма, организираната престъпност, което включва и киберпрестъпността. Що се отнася до обмена на информация, по-специално, разбира се, работим в сътрудничество с други европейски агенции, най-вече Евроюст и Фронтекст, също така все повече с Еолиса. Но основната дейност е насочена към оперативната дейност и нейното подпомогане. Аз вече споменах приоритетите, тежка организирана престъпност, наркотрафика като обем остава основен проблем с престъпността в Европейския съюз. И, що се отнася до обема, също така това означава, че голяма част от нашата дейност е посветена на борбата с наркотрафика. Значително интензифицирахме нашата ден с борбата срещу контрабандата на хора и оглавихме 26 разследвания. 125 разследвания в областта на борбата с киберпрестъпността бяха оглавени, координирани от нас и съгласен съм с представителя на парламента на Гърция, че кибер престъпността става все по-голяма заплаха, ако не и най-голяма заплаха за европейските граждани. Проведохме наскоро операция с 30 държави, заедно с ФБР и с датските компетентни органи. И успяхме да закрием сайтове, чрез които се продаваха наркотици в тъмната мрежа. 3500 различни престъпни артикула бяха продадени, продавани чрез тези сайтове. Откраднати данни, експлуатация, сексуална експлуатация на дета, деца и материали свързани с нея, наркотици, огнестрелно оръжие. Така че тази дейност в рамките на нашото цифро общество изисква дейността на много държави, в конкретни случаи бяха 30, за да се прекъсне подобна дейност, която е толкова мащабна. Това е един от приоритетите в дейността на Европол. За съжаление, тероризмът продължава да бъде сериозен проблем и имахме 25 сериозни терористични нападения и ние оглавихме 176 разследвания, свързани с тероризма и успяхме спешно да подпомогне разследването на основните терористични нападения в Европа, включително и нападението в Барселона. Моля, следващия слайд. Във всички аспекти на нашата дейност ние се стремим да бъдем подотчетни, ефикасни. Следваме правилата за бюджета и бюджетното изпълнение, на които се подчинява и всяка агенция на Европейския съюз. Разбира се, в Сметната палата ни проверява, изпраща проверки. Тази парламентарна комисия в Европейския парламент отговаря за освобождаването ни от финансова отговорност, т.е. ние спазваме всички високи стандарти на подотчетност, включително и финансова, които се очакват от една агенция на Европейския съюз. Миналата година докладвахме на Европейския парламент за най-високото ниво на изпълнение на бюджета постигнат от Европол и спазването на препоръките на Сметната палата. Разбира се, работим в тясно сътрудничество с комисията Либе, на Европейския парламент и много национални парламенти. И интензивно работим през последните години, което означава, че се повишава стандарта за нашата подотчетност пред парламентите. Но, както вече казах, създаването на тази съвместна парламентарна група вече дава една по-здрава основа за парламентарен контрол, нещо, което ние приветстваме. Тук виждате ресурсите за Европол. Почти сме удвоили обема информация, с която работим. На всеки три години се удвоява този обем. Това означава доста голяма нужда от ресурси. Стремим се да изпреварваме събитията и да направим нашата ден с по-ефикасна, но разбира се, увеличаването на обема на Европол изисква коригиране на предоставяните и планираните ресурси. Наскоро бяха представени разчетите за потребността от средства за 2018. Виждате тук на слайда. Е, бюджета, предложен от Европейската комисия, не отговаря на тези очаквания и управителния съвет на Европол, който аз консултирам, обмисля какви ще бъдат нашите цели за следващата година. Също време, но съответните комисии на Европейския парламент внесоха изменения в предложението на Европейската комисия, доближавайки проектите до изчислените прогнозни разходи от Европол и очакваме решението на европейските институции, което ще бъде взето в края на тази година. Следващия слайд. Що се отнася до стратегията за външна дейност на Европол, разбира се, това преди всичко означава сътрудничество с агенции и партньори извън Европейския съюз. Това сътрудничество се опира в голяма степен върху други стратегически документи, най-вече глобална стратегия на Европейския съюз в сферата на външната политика, политика в сигурността и, и концепцията за Съюз за сигурността и програмата за миграцията. Европол, разбира се, е в тясна комуникация Европейската комисия и Европейска служба за външна дейност, когато формулира нашата външна стратегия. Това са основните приоритети. Разбира се, да се засили подкрепата от страна на Европол за държавите членки и да се засили борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Ние знаем обаче, че тези проблеми не са ограничени с граници на Европейския съюз. Те имат глобално измерение и за това трябва да имаме активно инициативно сътрудничество с нашите партньори извън Европейския съюз. Виждаме укрепването на позицията на Европол като платформа за обмен и събиране на информация от правоприлагащите органи на национално ниво и не само от държавите членки на Европейския съюз. В Малтийска декларация беше откроен проблема с миграцията. Това беше декларация на държавните глави в Европейския съюз. Там се съдържаше призив Европол да създаде информационен център, свързан с контрабанда на хора от Африка, Близкия изток и Европейския съюз. Имаме късмета, че в Европол може да координираме обмена на информация не само на европейско, но и на глобално ниво. Ние имаме уникалната компетентност и имаме наши служители за свръзка в над 40 държави. Тези официални представители на своите държави имат изпълнителни правомощи, с които не разполага Европол. И те могат да използват нашата информация, нашите експертни знания, за да координират дейностите в своите държави. Те са много важна част от дейността на Европол и те са динамична платформа за извършването на дейностите от страна Европол. Те са кръгълния камък, който ни позволява да работим в толкова много държави. Естествено, Европол развива своето сътрудничество е, и в рамките на различни мисии, особено в области, които са от значение за вътрешната сигурност на Европейския съюз. САЩ, например, е един от основните стратегически партньори за Европол. Включително в общността на служителите за връзка имаме 12 американски агенции, които ни помагат в разследването. Вече споменах стратегическата важност на държавите от Близкия изток и Северна Африка, същото въжи за Западните Балкани. Трябва да спомена и Турция Опитваме се да намерим точните отношения с тази държава. Интерпол, естествено, това е един от основните ни партньори. Знаете, че те имат най-главната платформа, на която може да се намира информация и да се сътрудничи. Работим и с други организации. И накрая, кратка информация за нашия документ, нашия програмен документ. Знаете, че искаме да дадем документа, след като той се одобри на вашия комитет. Това трябва да стане преди 31 януари. Такова е изискването. Документът ще бъде даден на комисията, парламента и съвета. Следващия програмен документ ще бъде изпратен до 31 януари скоро ще си загубя гласа. Обикновено това не ми се случва при такива важни форуми, но сега се налага да спра. Ще изчакам да получа и чаша чай. Uh, um, Уважаеми колеги, благодаря на Роб. един коментар от моя страна във връзка с провеждането на заседанието. Някои от вас може би са прочели компромисните текстове и леко са объркани. Има една грешка в документа. Две копия са включени на едно и също място. Вероятно сте забелязали това. Става дума за две идентични копия. Първите три страници са тези, които са от значение. Трябва да прочетете само тях. Извиняваме се, по време на печатането на документа сме отпечатали малко повече страници, отколкото е необходимо. Аз поемам вината върху себе си и се извинявам. И така, отново казвам, има грешка в отпечатаните документи. Само първите три страници са от значение не и останалите. Надявам се, че сте ме разбрали. Сега се обръщам към моя колега председател, след като вече поех на плещите си вината за тази грешка. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Уейнрайт. Преди да преминем към въпросите, Бих искал да дам думата на господин Писториус за две минути. След това ще дам думата и на господин Диас Демера за две минути. Господин Писториус е първи. Заповядайте. Две минути. Э, Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, два коментара трябва да направя по отношение на правилника за дейността. Естествено, трябва да ги разглеждате във връзка с онова, което казах вчера. Европол означава доверие. Доверието основава, се основава естествено на прозрачност. Ние трябва да имаме ефективен контрол. Ефективният контрол пък от своя страна се основава на необходимите условия за такъв контрол и на достатъчно средства. Не може само да казваме няма достатъчно пари, съответно не може да се работи. Сега е първият етап на нашата работа, сега полагаме основите. Нека да дам пример, по-конкретно за какво говоря. Подгрупите са много важни за организирането на работата на нашите пленарни заседания и ние не можем да работим без тях. На второ място, ако се позволи да се внасят само писмени въпроси, ще имаме възможност естествено да намираме и компромиси. Ако се предвидят устни въпроси, може да се пренатовари заседанието твърде много. Нека да се намери някакъв компромис. Ако се предвидят само устни отговори, мисля, че всяко едно заседание ще бъде твърде натоварено. Аз съм убеден, че ние не можем да подкрепим един такъв компромис. На следващо място. Секретарията. Естествено, вие искате да възложите някои задачи на съществуващи секретариати. Трябва обаче да се признае, че всичко това би струвало пари. Всички искаме да не харчим нищо, да се помага от страна на държавите членки. В крайна сметка обаче никой не иска да се е, приемат разпоредби, които пък да са съвсем ефтини, ако мога така да се изразя. Трябва да намерим средата. Обеден съм, че Европол трябва да функционира като разследващ орган в рамките на шенгенското пространство. Той трябва да може да работи добре и затова от името на Германия искам да кажа не се опитвайте да въвеждате нещо като крайни економии. Благодаря. Aitäh, härra Pistorius, aga eh, te Благодаря, господин Писториус. Мисля, че вие вече преминахте към следващата точка от дневния ред. Ние всъщност очаквахме коментари във връзка с програмния цикъл на Европол. В моите бележки тук пише, че вие ще говорите за многогодишната програмна дейност. Не съм ли разбрал правилно? Господин Писториус, Извинявам се, значи вината е моя. Аз коментирах е, друга точка от дневния ред, но мога да говоря и за програмната дейност. Няма проблем. Искам да кажа, че приветствам работната програма, стратегическите цели. Знаете, говорим за многогодишна работна програма и тя представлява една много добра основа за подобряването на борбата с организираната престъпност, киберпрестъпността, тероризма. Знаете, че искаме да имаме и добро наблюдение на външните граници на Европейския съюз. Нивото на заплахата може да бъде оценено само чрез надежната помощ на Европол. Това е най-важната структура, според мен, в европейската архитектура на сигурността. Тази програма превръща Европол в центъра на борбата с престъпността. Налага се да спомена и ШИС. ШИС би трябвало да се използва малко повече, на последно място във връзка с все по-голямото търсене на данни. По-голямото търсене на данни е свързано с въвеждането на новата система за влизане и излизане в Европейския съюз, позната като ETIAS, както и някои нови биометрични системи. Въобще, е, обмена на данни е, и скоростния обмен, е, добре функциониращия обмен трябва да е приоритет за всички нас, за всички правоприлагащи органи. Трябва да спомена и необходимостта от доверие. Доверието у гражданите е много важно за нас. Когато говорим за справяне с тероризма, ние приветстваме Европейския център за борба с тероризма. Той би трябвало да ни помогне много в справянето с предизвикателствата. Напълно съм убеден, че правомощията на този център би трябвало да бъдат разширени. Укрепването на Европол и на неговите правомощия от друга страна е нещо, по което аз работя от много години и много пъти съм пледирал за създаването на нещо като европейско ФБР. Това трябва да е цел за нас. По отношение на програмата до 2020 година, мисля, че тя представлява правилна стъпка в правилната посока. Така Европа ще стане по-сигурна и по-безопасна, не на последно място за своите собствени граждани. Благодаря, казва господин Айк. Сега ще дам думата на господин Диес Демера за две минути. Благодаря ви, господин председател. Стана ясно, че Бундестаг говори много добре, но също така и много. И се надявам, че ще ми дадете същото време за изказване и ще дадете същото време на Европейския парламент. Аз няма да задавам личните си въпроси, за да започнем да вървим по пътя на парламентарния контрол – Групата, която е компонента, представляваща Европейския парламент, се събра миналата седмица, за да говори за многогодишната програма на Европол. Ще кажа кои са въпросите, които представляват проблем за Европейския парламент, но искам да ви предупредя, че това не са въпросите, които за мен проблем. За мен проблем представлява други аспекти, но като докладчик съм длъжен да споделя въпросите, които Презалява загрижен за Европейския парламент. Те са четири. Програмата изтъква необходимостта от сътрудничество с Интерпол, но не разглежда въпросите, свързани с евентуалното качество на данните от Интерпол. Бих искал господин директорът да отговори на този въпрос. Европол споменава, че новият регламент ще определя в голяма степен това как ще сътруднича Европол с частноправни субекти, например корпорации. На мен не ми е ясно как това случва. И, и искам да задам от името на Европейския парламент как ще се извършва това сътрудничество. Третият въпрос. Програмата предвижда сътрудничество с други органи, като Еолиза, Агенцията за основни права и други, ще се развива в рамките на инициативи, които са в общ интерес, но не се предвиждат нито работни планове, нито графици. И последно, регламентът за Европол предвижда възможност за това, че Европол може да сключва договори за сътрудничество с трети държави и партньори, с които има вече сключени договори – всъщност до 1 май 2017 година. Така че това също е свързано с приоритетите срокове, които не са посочени. И ние, разбира се, подкрепяме Европол и, както знае Моника, парламентът одобри увеличаване от 10 милиона евро на бюджет на Европол за следваща година. И сега искам да говоря за въздействието на регламента за регистрационните данни за пътниците. Това е сложен въпрос, но искам да чуем за това. 30 и искам да говоря също за равенството на полове. 32% на служителите в Европол са жени. И разбира се, трябва тук да спомена, че Европол е една глобална платформа за сигурността. Благодаря ви. Aitäh, härra Diastemera. Благодаря на господин Диас Демера. Е, естествено, трябва да предвидим механизми за компенсация. Вие също говорихте малко по-дълго, зададохте въпроси. Може би господин Уейн Райт иска да отговори сега, преди да преминем към другите въпроси. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на господин Писториус, ако ми позволите. Нека на първо място аз да му благодаря за подкрепата за работата на Европол. Той има ясна визия за това какво трябва да представлява бъдещия мандат на Европол изказа подкрепа, освен това, за ресурсите, за средствата за Европол. Каза, че трябва те да са достатъчно. Господин Диез Демера говори за обработката на данни и качеството на данните, които постъпват в Европол. Налага се да наблегна още веднъж на това, че Европол а, събира данни, анализира ги, обменя ги, е, това се прави по законен начин. Естествено, всичко това е сърцевината на подкрепата, която Европол оказва на държавите членки. Ето защо бих искал да отдам дължимото на европейските институции. Те успяха да приемат регламента за Европол неотдавна. Между другото, господин Диас Демера беше докладчик по това досие и в този регламент се включи режима за защита на данните, който сега се предлага за Европол. Това е един много специфичен режим, който представлява е, един пример като получебник за това как би трябвало да се третират данните през 2017 или 2018 година от един правоприлагащ орган. Сега имаме един изключително съвременен модел, едно много съвременно средство, което да ни помага в нашата работа. Знаете, че изискванията за защита и сигурност на данните са изключително строги. От друга страна искаме да имаме оперативна ефективност. По отношение на въпросите, зададени от господин Диас Демера, Интерпол използва друг режим за защита на данните. Може би той не отговаря на същите стандарти, които ние имаме в Европол. Ние признаваме това. В същото време признаваме и факта, че Интерпол има уникалния капацитет да свързва целия останал свят. В сърцевината на Обработката на данните са така наречените протоколи за сигурност на данните, по силата на които се гарантира, че притежателя на данните в държавите членки продължава да има контрол върху тези данни. Така че ние в Европа. Интерпол, нямаме автоматично право да споделяме информация с Интерпол чрез един частен орган, без да има официално разрешение от страна на притежателя на данните, първоначалния източник. Това е още едно средство, с което се гарантира оперативно доверие. Естествено, ние се опитваме да спазваме всички стандарти и е, Интерпол се опитват да следва нашите стандарти. Често става дума за различни данни от различни източници. Що се отнася до частните е, органи, има засилени механизми за сътрудничество с такива органи в бъдеще. Това е много важно, защото когато говорим, например, за справяне с киберпрестъпността, приноса на технологичните фирми е много важен. То е от първостепенно значение за откликването на такива широкомащабни кибератаки. Още веднъж искам да кажа, че е, основните регламенти, свързани с защита на данните, се прилагат на национално ниво и същото въжи и за нас. Що се отнася до европейските органи, ние можем да сключваме така наречените работни споразумения за обмен на данни. Имаме такива с Frontex, с Евроюст, с агенцията EOLISA третите държави нещата стоят малко по-различно. Регламента гарантира, че споразуменията за сътрудничество, които Европол е изключил по време на предишния правен режим, ще продължат да се прилагат. И това е изключително важно, тъй като по този начин се осигурява последователността на сътрудничеството с важни партньори като САЩ, Швейцария, Норвегия и не само що се отнася до сключването на други споразумения с трети страни, те ще подлежат на новия режим и съответно Европейската комисия ще направлява процеса. Господин Диас Демера говори и за това, че 34% само от персонала ни са жени. Съжалявам, искаше ми се този процент да е по-голям. През последните години правим усилия да увеличим броя на жените сред нас. Кандидатите, които са жени обаче за работа при нас, също не са кой знае колко много – Нещата в крайна сметка не са под моя контрол. Признавам обаче, че точно тази черта на нашата структура трябва да се подобре. Благодаря. Продължаваме с въпроси. Нека ви припомня, че трябва да изпратите заявка при нас. Някой трябва да я донесе тук в секретарията. Два въпроса от националните парламенти, един от Европейския парламент. Такъв е режима. Ще започнем с господин Никоситирус от Кипърския парламент. Калимера с Харисто, κύριε Добър ден. Господин Уейнрайт, ще говоря за регистрационните данни на пътниците. Може ли да ни кажете становището си за това, как ще се отрази решението на Европейския съд върху вашата многогодишна програма? Още нещо. Имаше терористични нападения наскоро – Can everybody hear? Всички ли чуват? Има ли превод? Okay, let's try to... Не, бе, налава ги да проведри. Да повторя ли въпроса си? Not... Чувате ли превода на английски? We don't have English translation? Няма превод на английски. I think there's a problem with the French translation. Не, превода е с френски. Френският превод не се чува. It's okay now. English channel. You can... Чува ли се на английския? Не, на английския канал се чува френски. In English channel е, в е, английския канал се чува френски. Вече всичко е наред. Okay Като че ли всичко е наред. Значи може да продължим. Заповядайте. На И така, продължавам. Искам повече информация за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 как ще се отрази решението на Съда на Европейските общности върху а, въпроса за регистрационните данни. Ще има ли изобщо това въздействие на решението върху а, многогодишното ви програмиране? След това. Допълнителна информация, ако разполагате с такава, за връзките ви с Израел. И тъй като има все по-голяма радикализация на Западните Балкани. Какво правите за тази радикализация? ja aitäh ja me võtame kolm küsimust järjest siis Van... Благодаря ви. Три въпроса ще чуем. И след това господин Райт ще отговори на трите Колегата от финския парламент, заповядайте. Благодаря. Благодаря за интересните изказвания. И ви благодаря, че е, ни дадахте основна информация. Както знаете, Европол играе важна роля в подкрепа на правоприлагането в държавите членки. Е, така можем да се борим заедно с тежката престъпност и тероризма. Основното тук са основните системи на Европол. Нашите правоприлагащи системи в Финландия използват вашите бази данни активно, както и анализа, който вие ни предоставяте за трансграничната престъпност. Така много по-лесно можем да се борим с трансграничната престъпност. Важно е при програмирането да има паневропейски предизвикателства или поне да бъдат посочени какви са те. Държавите членки имат нужда подкрепа, особено борбата срещу тероризма и радикализацията – Програмирането също вие трябва да се съсредоточите върху информационните технологии, анализа, за да може да подкрепяте правоприлагащите агенции в а, държавите. Държавите членки имат нужда от а, умения. Или поне умения на същото ниво, за да могат да си сътрудничат с а, вас – борбата срещу престъпността. Много е важно да има координация на тези функции на Европол и да се инвестира в тези функции. Става дума за обучението на нашите служители в сферата на правоприлагането. За подобряване на уменията и компетентностите, ние трябва да приемем наистина, че обучението е изключително важно. Моята парламентарна комисия се занимава и с вътрешната сигурност, и с защитата на данните, и с надзора върху полицейската дайност, затова говоря по всички тези теми. Разработваме информационни системи, обмена на информация се засилва и за това трябва да гледаме сериозно на защитата на данните на ниво законодателство и на ниво изпълнение. Новия регламент за Европол съдържа по-стрикни изисквания за защита на данните. Какво ще кажете за практическите възможности за гарантиране на защита на данните? Националните служители за защита на данните имат национални отговорности и е важно да разполагат с необходимите умения и ресурси да си вършат добре работата. Благодаря. Aitäh. Järgmiseks esitab oma küsimuse proua. Благодаря. Давам думата на госпожа Силви Гиом от Европейския парламент. Благодаря ви, благодаря за представянето. Документът е много важен. Необходимо е да продължи сътрудничеството между агенциите на Съюза и Европол. Какво е вашето становище за връзките и възможностите за сътрудничество между а, Европол и Европол? Извинете, Интерпол. Говорим за обмен на данни, защита на данни, но ако погледнем базите на данни на Интерпол, част от а, тези бази данни са изградени по политически мотиви. Европол ще отговаря а, за определени други видове информация. Въпросът е деликатен и за това ви задавам точно този въпрос. Yeah. Aitäh, küsimuste eest ja nüüd vastuseks sõna härra, härra благодаря ви. Давам думата на господин Уенрайт за отговор. Благодаря, господин Китирус, за регистрационните данни на пътниците. Последното решение на Съда на Европейските общности все още се анализира, за да се види какво ще е въздействието. Въздействието ще отиде отвъд е, рамките на Европол. Основното въздействие евентуално би било свързано с транспонирането на директивата за регистрационните данни на пътниците. Аз не мисля, че това е в мандата ми. Последното решение на съда не оказва въздействие върху програмния ни документ. Ако след това окаже въздействие при изпълнение, особено що се отнася до директивата, то тогава това ще промени нашата възможност да действаме и функционираме, тъй като в тази директива е вложена, записана функция на Европол, да помагаме при обмена на информация между звената на национално ниво, които ще занимават с регистрация на данни и общо. След това за Израел. От няколко години говорим за евентуално споразумение за сътрудничество. Още не е, е приключил този процес, е, но по предишния правен мандат времето ни изтече по регламента имаме нов механизъм а, е, за сключване на оперативни споразумения, като там е намесена Европейската комисия като инициатор, а не самия Европол, така че изчакваме да видим дали това очаквано споразумение с Израел може да бъде сключено и приключено. Способностите на правоприлагащите органи в Израел са много високи. Има общи заплахи, които имаме и ние, и те, така че Европол е за сключване на едно такова споразумение ако разбира се, законодателя реши, че е необходимо а, такова споразумение. За Западните Балкани говорим за радикализация. Да, нашето звено, което се занимава с това, работи по този въпрос. Имаме все по-интензивно сътрудничество с всички държави от Западните Балкани. Имаме споразумение за сътрудничество с почти всички от тях. Имаме офицери за връзка в Европол представители на тези държави. Имаме все по-интензивен обмен на информация и за тежки престъпления, сериозна престъпност и за радикализация. Госпожа Талвити от Финландия. Съгласен съм, че обучението е изключително важно. Имаме Европейска агенция СИПОЛ, която се занимава с обучение. Ние подкрепяме тази а, агенция, когато това е възможно. Вие казахте също така, че Европол трябва да действа като организация, която залага стандартите, за да повиши стандартите на националните органи. Аз смятам, че Европол има роля тук. Ние сме нещо като говорител на правоприлагащата общност в Европа. Ние сме онези, които събира тези агенции в едно общо европейски, европейско пространство. Така че имаме представителна роля. можем да разпространяваме добри практики в много сфери, включително защитата на данните. Що се отнася до практическите стъпки, има много конкретен режим, който по-рано засегнах. И мисля, че това е модел за най-добра практика, особено що се отнася до залагането на стандартите за ограничаването на целта за ползването на документа, ролите на европейския защитник на правата на, на, на данните. Следващия въпрос беше свързан с това, че нашите бази данни имат различни стандарти от тези в Интерпол. Знаем, че стандартите са различни. И затова имаме ограничения за това какви данни от нашите можем да споделяме с Интерпол. Това може да стане само ако тези, които притежават данните в държавите членки, дадат разрешение да се разчита на данните, които идват от Интерпол. Е, това зависи от адхок решения по конкретните случаи, особено що се отнася до първоначалния източник на тази информация, от коя държава идва. Така че автоматично не слагаме равенство между информация, която е получена от България или от Франция е, имам предвид от трета страна и България или Франция. Тоест, зависи дали е от трета страна или от вътрешна страна за Съюза. При базите данни, наистина, когато вземаме решения, решаваме дали идва от трета страна или от вътрешна страна за Съюза. Благодаря. Продължаваме с повече въпроси. Давам думата на господин Цветан в Българския парламент. Уважаеми господин Райт, първо искам да акцентирам в няколко аспекта. Изключително подробна програма за 2018-2020 година и всичко зависи не само от Европол, но зависи от националните парламенти и от националните държави. Вие започнахте с това какво прави Европол. Аз бих се обърнал към всички колеги от националните парламенти какво правим ние като контрол върху службите за сигурност в съответните държави членки и дали споделяме информация за всички файлове, които има в Европол. Защото за да може Европол да изпълни многогодишната си програма да може да прави пълните анализи, които да подпомогнат държавите членки за потенциални заплахи от организирана престъпност, тероризъм и кибератаки и киберпрестъпност, това всичко е функция на националните държави. И ако държавите членки не споделят информация с Европол, Европол няма как да ни предостави продукт, който да може да бъде полезен. И тук искам специално да благодаря на Роб Райт който за 10 години превърна Европол като действително една точка, един център, който да може да събира необходимата информация от всичките държави членки. И тук искам, разбира се, да подчертая важността на Европол за комуникацията и контактите, които има с трети държави. Защото в момента Съединените щати са стратегически партньор. Изключително силно определение дадохте за Турция. И тук искам да споделя, че при това, което се случи като ситуация в Близкия изток, в Сирия, в Ирак, само да кажа, че в немалката си част субстанции, които се изнасяха от държави от Европейския съюз, бяха за да се прави хероин, синтетични наркотици точно в тези държави. При този беженски поток, който има към Европа, една немалка част от тези хора ще правят тази престъпност тук в Европейския съюз. И точно затова трябва действително да бъдем много така отговорни и да създаваме необходимата обезпеченост на информация, която трябва да се споделя с държавите. Искам да ви благодаря за това, че на един от въпросите, който беше зададен само преди минути, вие казахте за сериозният акцент за Западните Балкани. Защото мога да кажа, че Западните Балкани, както са част от приоритетите на триото Естония, България, Австрия, аз мятам, че те могат да допринесат за добавената стойност на сигурността, когато бъдат включени в този процес на тази обмяна на информация и съвместната работа с тях. Искам, господин Вайнрайт, да ви благодаря за добрата екипна работа, за изграденото доверие, което създадохте на структурата Европол. И това е личен вас принос, за което ви поздравявам от страна на България, защото знаем какво постигнахме заедно в съвместните ни операции, които сме правили за сигурността на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Господин, господинът от Бундестага. Благодаря, председателю. Искам да повторя и аз поздравленията, които отправи българския ми колега към господин Уейн Райт. И освен това, наистина, отлично описахте случващото се сега, свързано с защитата на данните. Бих искал да чуя повече от Европол за това как Европол ще се развива в бъдеще и какво си представяте вие, какви са вашите желания, какви са пречките, какви са политическите бариери. Наивно европейско мислене ли е да мислим, че може да има истински център за борба с тероризма съвместен или наистина това може да се случи? 50 служители в началото на 2016 година е едно много малко начало. Не знам как стоят нещата сега, но ми се иска да а, разбера от вас каква е визията ви за Европол, а, що се отнася до съвместния център за борба с а, тероризма. Често а, политиците а, говорят за европейска гранична полиция. Добре, някои казват така, но може би според мен трябва да говорим за Европейско бюро за борба с а, а, тежките престъпления. И това е, е ли част от вашите цели? И накрая, много терористични нападения започват извън Европа, но се извършват в Европа. И следователно смятам, че Интерпол може би подценява до извед... е подценяван като организация, що се отнася от данните, които са извън. Трябва да ползваме външни данни, за да ги ползваме в Съюза. Вие добре го описахте. Но въпросът ми е следният. Има ли пречки които трябва да бъдат преодолени, за да могат Интерпол и Европол да работят по-добре или сте съгласни с статук? Сурдано. Järgmine küsimus proua Благодаря ви. Госпожа Чиничи. Господа Киничи, благодаря ви. Благодаря господин Уейнрайт за вашето представяне. Аз съвсем наскоро бях в Европол, тъй като, бях, тъй като съм част от Комисията по контрол на бюджета и затова отидах съвсем скоро. Там посетих Европол, получих по-подробна информация по различните тематики, с които се занимавате. Аз съм италянка и наистина много вярвам в сътрудничеството и затова можах да констатирам как работата на Европол постоянно се подобрява. Това е една добавена стойност борбата срещу най-сериозните трансгранични престъпления. Събирате информация, обменяте информация и точно по този начин, с, с системата Сиена, мисля, че гарантирате качеството на тази информация. Какво ще кажете за това, че, например, бяхме в САЩ преди няколко години и те казаха, че сътрудничеството с Европол е много важно за тях и въпросът ми е следният. Така наречените чуждестранни бойци. Дори последните атентати отново показва, че се връща тази фигура на чуждестран... така наречените чуждестранни бойци по този профил, при следващата ви програма, може ли да направим нещо повече и какво повече може да направим. След това едно пояснение или няколко думи, ако може да, да кажете, за бюджета. Говорихте за ресурсите, за бюджета, подкрепата, която парламент иска да ви даде за един бюджет, който да е адекватен на вашите потребности. Може ли да ни дадете повече информация за това? Аз го чух, като бях при вас, но може би ще е полезно да се чуе и тук. Средствата, които се използват при програмата, преразглеждането на програмата, вътрешната система за провеждане на одит, като ни дава възможност да използвате оптимално ресурсите, които получавате, за да има отлични услуги, които да предоставяте в сферата на сътрудничеството за борбата с транснационалната престъпност. Благодаря. Ja aitäh küsimuste eest, nüüd on vastamise järje. Благодаря ви. Благодаря ви за тези въпроси. Сега дам думата на господин Уен Райт. Благодаря, господин председател. Благодаря и на тримата изказали се за любезното им изказване за Европол. Господин Цветанов каза нещо много важно. Когато говорим за работата Европол, не говорим само за централата в Хага, говорим за цялата общност от правоприлагащи органи, на които помага Европол. И за това има едно общо искане от страна на тази общност да работим съвместно. В сферата на обмена на информация – Европол не би могъл нищо да направи, ако не бяха данните от националните органи. Така че вие много правилно казахте, че държавите членки трябва да се погледнат в огледалта да си зададат въпроса каква е тяхната роля при изпълнение на изискванията за гарантирана сигурността в Европа. Да, разбира се, не всяка държава членка се справят толкова добре, колкото другите, въпреки че като цяло всички държави членки значително подобриха своята дейност през последните години. Със сигурност мога да кажа за България, господин Цветанов говори от опита си на министър на вътрешните работи. Той е бе свидетел на значително подобряване на дейността, съвместна дейност между националните компетентни органи и Европол. Е, Господин Цветано говореше за Западните Балкани и Турция. Да, аз бих искал а, Турция да се включи по-активно в дейността на Европол. Все още нямаме оперативно споразумение за съвместна работа с Турция и това е един пропуск и това ни пречи да се борим ефикасно срещу трафика на мигранти и много други видове престъпност, включително и чуждите бойци. Беше ми зададен след това въпрос, който често ми създава какво мисля за бъдещето на Европол като европейско ФБР. Всъщност, честно казвам, не прекарвам много време мислене, е, в мислене по това, защото това не е реалистично. Е, договорът на Европейския съюз изрично предвижда това, че Европол няма и, и няма да има изпълнителни правомощия. Така че въпросът тук не стои. Да, разбира се, нещата могат да се промени и може да създаде нова парадигма за Европол. Не просто нова стъпка, но абсолютно нова уредба за Европол, но тогава ще трябва да се започне почти от нулата. Не казвам, че това не може или не трябва да се направи. Може би може, но това изисква пълно преразглеждане на статуса на Европол, защото в момента в моята дейност на директор аз се средоточавам върху това ние да работим като един пълноценно функциониращ механизъм, който подпомага обмена на данните, координирането на данни, свързани с борбата срещу престъпността. И смятам, че добре справяме. Ако ви искате да даде полицейски орган, това означава арести на място, разследване и това не е Европол. Дали това ще случи в бъдеще или не, това ще бъде политическо решение. Директора на Европол, разбира се, следва политическата линия, а тя в момента е много ясна. Ние средоточаваме върху това, което можем да направим в рамките на нашите правомощия. Кои са моите очаквания? Смятам, че трябва да инвестираме още повече в аспекта киберсигурност. Трябва, разбира се, да работим в по-тясно сътрудничество с държавите членки и с корпорациите, частноправните субекти тероризма остава най-голямото предизвикателство пред нас и трябва и в тази сфера да създадем доверие между нас и доверието членки. През миналата година успяхме да издигнем на много високо ниво дейността в областта на киберпрестъпността в момента няма нито едно сериозно мащабно разследване по киберпрестъпността, в което да не участва Европол. Обаче нещата не стоят така в борбата срещу тероризма. Все още не съм успял да убедя в достатъчна степен държавите членки, че е необходимо 100% пълноценно сътрудничество с Европол в борбата с тероризъм. За съжаление, през последните три години видяхме само известно подобряване, но това подобряване, за съжаление, не е достатъчно за ефикасна борба с тероризма. Терористите много често имат криминално минало. Така че данните от полицейските органи, които събираме в Европол, много често могат да служат като ключ към разбирането и на терористичната дейност. И затова искам да развия тази дейност много по-съществено в момента се стремим да съгласуваме нашата дейност, правим някои стъпки напред, но все още не сме постигнали целта и се надявам, че в бъдеще ще можем бързо да постигнем това. Мисля, че в момента сътрудничеството между Европол и Интерпол пол е достатъчно добро. Разбира се, има някои аспекти, които могат да се подобрят, но като цяло не смятам, че трябва сериозно да се променя нещо. Благодаря ви, госпожо Чиничи, за вашите любезни думи. Да, и Италия е един от водещите фактори в дейността на Европол. Защото многогодишната ви борба срещу мафията ни позволява да разработим мерки за борба с престъпността. За чуждите бойци, разбира се, тук трябва да работим в сътрудничество с, нашите партньори, трябва да задълбочим нашата дейност. Проблемът за държавите членки не са само завръщащите чуждестранни бойци, но също така и хилядите радикализирани граждани, които живеят в нашите общества. За бюджета. Много сме благодарни за приноса на Европейския парламент и това, че той предложи допълнителен бюджет за Европол. Това е абсолютно необходимо за нас. Ние сме нези, които сме длъжни да извършим всички необходими реформи, за да гарантираме нашата бюджетна ефикасност. Искам да кажа, че работим много енергично, за да намалим административните разходи, да прехвърлим повече позиции от административните към оперативните дейности. Стремим се да максимизираме нашите оперативни ресурси. В края на всяка година нямаме практически свободни места, свободни работни места. Всяка година те са максимум 2%, което показва, че работи много ефикасно. Благодаря ви, Роб. И сега. Аз тук представлявам председателството, но също и Естония. Естония е малка държава, но ние разбираме много добре значението на международното сътрудничество и необходимостта да дадем и ние своя принос – дори като малка страна. Ние много активно работим и много активно допринасяме за дейността и сътрудничеството с Европол, например, чрез служителите за връзка. И участвам също така и в аналитичните дейности на Европол. Вчера говорихме за базите данни и общото им използване. Надяваме се, че аналитичните продукти ще могат да бъдат готови за използване по-бързо и че ние ще можем да звучаваме по-бързо достъп до тях, за да можем да гарантираме това, че Европол е още по-резултатен. Благодаря ви, господин Уейнрайта, за цялата извършвана от него работа. Благодаря ви също, господин Уейнрайт, за дадените отговори на въпросите, които прозвучаха. Мисля си, че беше много полезно да чуем за вашата дейност и това също ни вдъхва надежда за бъдещето. Бъдещето на нашето сътрудничество. В това число, благодаря ви. Уважаеми колеги, благодаря ви. Благодаря на моя съпредседател. Благодаря на господин Уен за цялата негова дейност и дейността на неговия екип. Докато се сменят ораторите, ще ви помоля да направим прекъсване от две минути, преди да преминем към частта посветена на правилника. Просто трябва да се освежим. И така, две минути. Ако имате пред вас проектотекста на правилника за дейността. Вече споменах за този документ. Ще започнем точно след две минути. Благодаря ви за търпението.

colleagues, uh, there are some members outside. Уважаеми колеги, някои колеги са извън залата, може би е добре някой да им каже да влязат, че сме готови за работа. just am um, aware that some members... Виждам, че някои от колегите си извън залата говорят по телефона, но наистина би било добре някой да ги прикани да влязат в залата. So, colleagues. И така, колеги. Благодаря ви за прекрасното обсъждане, което проведохме вчера. Благодаря и на колегата Диестамер за това, че от мое име изпълняваше функциите на председател. Както благодаря и на моя съпредседател, господин Айка. Вчера обсъждането наистина беше много добро и благодарение на господин Диастемера. Искам да кажа, че Обменът на мнения по правилника и надявам се приемането му в светлината на обсъждането с колегите ни от националните парламенти и между колегите от Европейския парламент. Надявам се, че всички ще съгласите, че всички тези предложения бяха насочени към укрепването на Европол. Ние слушахме директор Роб Уейнрайт, изслушахме изказванията на присъстващите. Всички искаме да се укрепи тази организация. Тя е важна за всички нас тук в Европейския парламент. И се надявам, че господин Диес Демера, като докладчик по това досие, ще съгласи с мен. Ние виждаме, че Европол е успех и точно това е нашата цел. Но нашата по-конкретна задача сега е да приемем правилника на дейността на съвместната група и трябва да гарантираме ефикасното извършване на тази задача, изпълнение на тази задача тази сутрин. И така, първата част беше обсъждане и гарантиране на това, че са внесени всички изменения. Виждам, че по повечето въпроси нямаше сериозни разногласия, така че при консултация с съпредседателя успяхме да стигнем до компромисното предложение, с което вие разполагате. Накратко ще спра върху темите. Разбрах, че много от вас поискаха думата, но първо бих искал да направя едно обобщение за съдържанието на компромисния текст. И след това ще помислим дали можем да приемем компромисния текст или все пак искате да се изкажете на един по-късен етап. И така първата тема. Включването на тройката председателствата в подготвителната дейност на съвместната група. Това беше един ключовите аспекти вчера. Сега ще има ясно упоменаване на секретарията, който ще състои от служители на парламента и председателството на парламента. Той ще работи в тясно сътрудничество с следващото председателство в допълнение сътрудничеството на административното ниво чрез мрежата на националните представители на съответни национални парламенти е нещо, което вече съществува. Освен това, възоснова на консенсуса ние добавихме формулировката по принцип, за да може да се отразят изцяло заключенията на председателите на парламента. Четвърто, по времето за изказване заличихме ограничения, защото съпредседателите ще решават по този въпрос. Пето, въведохме компромис за възможността да се задават въпроси на Европол. Това е нова точка 4.1а. Тя също така посочва, че писмените въпроси могат да създават и писмени въпроси. Така че 4.1а е нова точка, че могат да се задават и писмени и устни въпроси и Европол ще предоставя отговор в устна форма на заседанията на групата. От името на съпредседателите искам да ви помоля да подкрепите това. Също така трябва да посочим, че в определени случаи може да бъде помолен Европол да предостави писмен отговор. Искаме и това да бъде включено в текста. Така че това е по писмените въпроси. Шесто разясняване, свързано с предоставянето на устен превод, бяха включени всички езици. Разходи, свързани с това, на, на заседанията, на които мъки на председателството, ще бъдат поети от председателството, от държавно председателство. Също така включваме редовно писмено докладване от основния наблюдател на групата в управителния съвет на Европол – 8 съпредседателите ще продължат да работят да намерят практическо решение по работата на подгрупите. Девето Задания. Предвид нивото на участие на Дания, много внимателно изслушахме мнението на всички ние много ясно чухме изказването на представителя на датския парламент. Имаше и други изказвания, включително от Европейския парламент. На този етап още не е намерено общо решение. За това предлагаме да бъде прехвърлена тази точка на следващото ни обсъждане, което ще бъде в България. Тази тема не трябва да пречи на постигането на консенсуса, който постигнахме във всички останали аспекти. Предлагам ви това. Беше ясно каква е позицията на управителния съвет по този въпрос. Това е важен въпрос, но не искам на този етап той да блокира съгласието по други въпроси. Ако текстът е прият от всички, с изменения тогава ще остане и единствено тази точки ще бъдат разгледани предложенията на работните групи. Така че, колеги, това са моите предложения. Искам да знам дали сте съгласни или не. И преди това искам да помоля моя съпредседател, господин Айк, да вземе думата. Благодаря. Благодаря много на господин Мораес за тези обяснения. Аз съм съпредседател и бих казал, че наистина е постигнат напредък с тези компромиси. Мисля, че сме свършили отлична работа. Може би би трябвало да приемем устава в този му вид. Бих добавил още нещо. Нека да не започваме сега дълги дебати за рамката за сътрудничество, защото целта ни днес е да говорим по същество как ние можем да допринесем за работата на Европол. Това са важни въпроси. Вашите предложения са много полезни и конструктивни. Нашата делегация подкрепя предложенията в пълна степен. Компромисните предложения са важни, тъй като чрез тях се засилва приноса на националните парламенти. Две неща искам да спомена. Въпроси, по които сега не би трябвало да обсъждаме в подробности. Дания и нейния статут, дали ще е на наблюдател или не, какво ще напишем в устава. В рамките на тези два дни не можахме да се споразумеем. Трябва да видим дали има нужда от политически или юридически подход по този въпрос. Би трябвало тази тема да продължи да се обсъжда от всички нас и да видим какво ще направим по-нататък. По отношение на подгрупите, за някои хора все още е неясно с какво точно ще се занимават те и как точно ще работят. Затова може би е необходимо да има някаква по-добра дефиниция. Как ще се създават тези работни групи, как точно ще работят. Това са моите коментари по същество, по предложенията. Надявам се, че днес ще успеем да приемем устава. Уважаеми колеги, 17 човека искат да се изкажат. Само 17. Преди да преминем към изказванията, нека да попитам някой възразява ли или можем да кажем, че имаме консенсус относно правилника за дейността или устава. А пък онези, които искат да се изкажат, все още ще имат възможност да го направят. Мисля, че това е разумния начин да се работи. Има ли някой, който възразява? Корнелия. Also, ich bin nicht, äh, gegen die... Госпожа Ернст, аз не съм против устава в неговата цялост, но мисля, че нещо липсва. Сега не се споменава Дания и неното участие, това е добре, само че не сте разгледали достатъчно добре правото на задаване на въпроси. Не разбирам сега, ще може да се дават отговори само в устен вид, така ли? Знаем колко често устните отговори са неясни. Това ме притеснява. И има още нещо, което ме притеснява. Между заседанията би трябвало да е възможно да се задават въпроси и да се получават отговори. Не може да се ограничава възможността за въпроси само в рамките на заседанията. Чухме предложението на Германия, аз бих искала да го подкрепя. Става дума за демокрация. Не може само в рамките на заседанията да се задават въпроси, така че тази практика трябва да се промени. Моля ви да вземете отношение. Преди да дам думата на други колеги, нека да кажа по отношение на тези писмени въпроси. Аз май говорих по тази тема, но все пак нека да направя едно предложение. Корнелия, моля те да ме чуеш внимателно. Може би така ще дам отговори на някои от въпросите на колегите. Предлагам следното. Аз съм напълно съгласен точно по този въпрос. Новия компромисен текст е 4.1а нов. И там се казва, че членовете на комитета могат да внасят писмени и устни въпроси а, с искане за устен отговор на заседанията на комитета. Край на цитата. Значи би трябвало да кажем следното. Задават се на Европол и писмени и устни въпроси, но ще се дава устен отговор на срещите на комитета. По отношение на писмените отговори, какъв е проблема? За Европол, и мисля, че господин Диес Демера ще ме подкрепи, доста е трудно да се прави нещо подобно. Европол е малка организация. Ще е трудно за нея да поеме на плещите си такава задача. Ние внасяме съответния текст. Естествено, управителният съвет може да отговаря понякога на писмени въпроси, но това не трябва да става масова практика. Виждате, опитваме се да избегнем възможността за искане на писмени отговори като една цялостна възможност, която да се използва често. Разбирам какво казва госпожа Ернст, но повечето хора мисля, че приемат моето притеснение за способностите на Европол. Затова аз като съпредседател предлагам тази поправка. Надявам се, че колегата съпредседател ще се съгласи. Почетавам още веднъж дебело, че трябва да се търси съразмерност. И се обръщам към българските колеги. Това трябва да се вземе предвид на следващото заседание. Приемате ли тази промяна? Поглеждам сега всички колеги. 241А, ако правилно чуваме председателя. Не приемате, не приемате. Защо не сте доволни? Някой може ли да се изкаже? Една от делегациите, която иска да се изкаже по този въпрос е германската делегация. Заповядайте. Äh, Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Нека първо да кажа няколко думи за самата процедура. Много се очудих, че сега предлагате да приемем измененията, да гласуваме за тях преди да дебатираме. Дебата предвижда първо да се дебатира. Затова аз ви моля първо нека да чуем тези 17 човека, които искат да се изкажат, преди да приемаме устава и съответно предложенията. А по отношение на правото да задаваме въпроси, мисля, че трябва да го кажа пределно ясно. Трябва да имаме възможност да внасяме писмени въпроси между две заседания на Комитета за контрол. Не става дума само за правото да се задава въпрос, става дума основно за правото да се получи отговор. И то писмен. И мисля, че е необходимо да се включи нещо в компромисния текст. Не мисля, че текста по-настоящем е достатъчно добър. Не се казва нищо за задължителния характер на отговорите. Говорим за парламентарен контрол. И тъй като става дума за парламентарен контрол, това е най-стабилният инструмент, с който разполагаме. Ние като парламентаристи трябва да можем да задаваме въпроси по всяко време и да получаваме отговори на тези въпроси принципа, по силата на който тези въпроси могат да се задават само в рамките на срещите, не ми харесва. Не мисля, че това е нещо достатъчно. Не може по този начин да се осъществява истински парламентарен контрол. Okay, thank you very much. Благодаря. По двата въпроса. Сега първо, ако искате първо да чуем 17-те, вече 16-те изказвания, 15 вече са те. Госпожа Ернст вече се изказа. Значи, ако искате да чуете тези 15 изказвания, ще го направим. Няма проблем. На второ място, по отношение на промяната в 4.1а. Аз направих това предложение. Ще отчетем вашето искане. Трябва обаче да спомена един технически аспект. Самата поправка трябва да се внесе. Сега ще внесем текста писмени отговори. Госпожа Ернст заяви това от името на Европейския парламент, вие го заявихте от името на съответния национален парламент, така че 4.1а сега ще се промени. Ще се включи текста писмени отговори. Трябва да изчистим това на заседанието в България обаче. Не можем да го направим сега, освен ако не се договорим помежду си в устна форма. Казват ми, че ще трябва да уточним устава сега обаче, на днешното заседание. Аз предлагам точно това правило да го приемем на срещата в България. Предлагам да променим текста на 4.1а и да отчетем предложенията, които току-що направих. Да имаме възможността за получаване на писмени отговори и на срещата в България този текст ще бъде прият. И съответно българските представители ще трябва да се съгласят с тази точка, естествено. Приемате. Yeah, exactly. Sorry, I'm just... Извинявам се, че прекъснах. Напомнят ми, че на срещата в България ще има и други въпроси. Подгрупите, Дания и този въпрос. Значи този текст 4.1а ще бъде променен, ще се включи възможността за писмени отговори. И този текст ще се обсъди на срещата в България, както поиска германската делегация и както поиска госпожа Ернст. Ако нямате проблеми сега, Нека да продължим с искането първо да чуем всички, които са се записали за изказване. Надявам се, че съпредседателя ще се съгласи. Моля всички да са пределно кратки. След като всички се изкажат, ще подложа на гласуване устава. Като изключваме естествено тези точки, които трябва да бъдат договорени допълнително на срещата в България. Нека да започнем сега с списъка. Първо господин Димитрио от парламента на Кипър. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, текста, с който разполагаме днес, е добра основа. Мисля, че той е много добър. Има проблем с превода, казва председателя. Моля всеки да се придържа в рамките на две минути в своето изказване. Има ли проблем с превода? Пита председателя. Английския канал е, работи. Две минути, не повече. Уважаеми господа съпредседатели, уважаеми колеги, току-що казах, че текста е много добър. Той представлява една добра основа и в голяма степен отразява дебатите от вчера. Въпреки това обаче има някои неща, които не са включени в текста. По-конкретно, нашето изменение. Ние вчера се изказахме по някои от точките на устава. Член 2 посветен на членовете и на наблюдателите. Засегнахме член 3, посветен на честотата на нашите срещи или заседания. И тъй като доклада на Европол трябва да е готов до 30 ноември всяка година, и в резултат на това е, би следвало да се предприемат съответните мерки а, ние би трябвало да, да направим нещо. Днес не можем да приемем устава в вида, в който вие го предлагате. Е, нещо липсва. Липсват не само двата въпроса, които вие споменахте, господин председател, Дания и подгрупите. Има други съществени въпроси, които липсват. Нашите изменения отсъстват тук. Благодаря. Господин Клауф Соли от е, Камерата на лордовете на Великобритания. Благодаря, господин председател. Дебата е много интересен. Мисля, че базовия доклад е добър и би трябвало да бъде прият. Камерата на лордовете е, прие доклад относно сигурността, положението на Великобритания в Европол след Брексит. Има нещо, което искам да кажа сега. Е, изслушах позицията на Дания, проявявам разбиране Разбирам какъв е компромис, до който сте стигнали. Той е логичен. В действителност по този въпрос, по отношение на подгрупите, по отношение на писмените отговори, тези правила не би трябвало да се определят веднъж за винаги и да не могат да бъдат никога променяни. Трябва да може да се внасят промени в правилата, естествено не всеки 5 минути, но те трябва да могат да бъдат променяни. Това може да стане, например, в България или пък на други заседания. Аз казвам това като член на държава, която напуска Европейския съюз и може би няма да бъда чут сериозно, но а, ви моля да а, се вземе предвид това, което се казва сега. Аз не харесвам референдумите по важни въпроси. Знаете, че понякога правителството предприема такива референдуми. Знаете, че често обществото не реагира така, както очакваме от него и след това правителството е в много тежко положение. Тероризма е, престъпността са много важни проблеми. Те засягат целия европейски континент. Те засягат ежедневния живот на хората, независимо дали хората живеят в държава членка на Европейския съюз или не. И ето защо е важно да развием техники по силата на които демократичните общества могат да обменят информация с полицейски характер в сферата на сигурността, за да може да има и демократичен контрол, защото това е начина по който да се защити обществеността и да се защитят нашите основни свободи. И мисля, че трябва да се намери точното равновесие. Още веднъж наблягам на това, че устава не трябва да бъде фиксиран веднъж за винаги. Имам дългогодишен опит в парламента на Великобритания. Работил съм с проблема на Северна Ирландия в миналото и знам, че никога не се фиксират заключения веднъж за винаги, когато говорим за сигурност. Не на последно място, защото престъпниците винаги се опитват да изпреварят правоприлагащите органи. Те постоянно се развиват, усъвършенстват. Моя опит с Европейския съюз е, че той се справя изключително добре, когато става дума за намиране на сложни решения на сложни сложни проблеми. Нека да продължим в същия дух. Благодаря. Благодаря господин Сули, господин Диас Десилва от португалския парламент. Госпожа Диас Десилва. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. Благодаря. португеза. Благодаря. Добър. Искам от самото начало да изразя своето желание и да кажа колко е важна ролята на Европа и на Европол. Имаме много големи стъпки напред, които направихме в сферата на сътрудничество и това в крайна сметка ще бъде в полза на всички. Имаме максимален консенсус, той бе получен вчера по голямата част от въпросите и затова смятам, че документът е наистина консенсусен. Има въпроси, ясно е, но част от тях могат да се разгледат и когато отидем в България на срещата. Искам да кажа, че въпроса за Дания, според нас, е свързан с следното. Те могат да бъдат наблюдатели без право на глас. Писмените въпроси, съгласни сме с становището на Германия, защото дейността ни почива върху въпроси. Ясно е, че трябва да има въпроси а, от типа, който предложи Германия. Що се отнася до подгрупите, трябва да има подгрупи. Трябва обаче да видим какви ще бъдат. Но мисля, че в България може да се говори по въпроса за това. Това, което липсва според нас и е трудно да го намерим в текста, е свързано с вземането на решение с консенсус. Да, трудно е да се вземат решения с консенсус, но чисто правно може да излезе проблем. За това искам да попитам следното. Как ще се отиде отвъд консенсуса, ако следваме неписано правило? С мнозинство, да речем от две трети. Това неписано правило ще се спазва ли? когато имаме правилник с такива отворени правила, няма ли да бъде правилник, който ще създава правила в бъдеще? Този въпрос ни тревожи за бъдеще. Как можем да се справим, когато няма консенсус или вземане на решение с консенсус и как ще се преодолее този въпрос? Thank you, Mrs. De Silva. Благодаря на госпожа Дасил. Е, Господин Хамербери от е, шведския парламент. Благодаря за положените усилия, за опита да се намери компромис. Ние имаме съответно конкретните позиции, трябва да имаме устав, не може без него. Няколко бележки от наша страна. Ние смятаме, че първоначалната идея по отношение на секретарията на Германия е за предпочитане – ние не искаме естествено да проваляме цялото компромисно предложение. Това е просто една позиция, която искаме да изкажем. По отношение на консенсуса, кога приключва да се прилага този принцип, трябва да има ясна рамка в това отношение. Като цяло, виждате, че може да се стигне до дебат, в който някоя делегация може да се опита да прокара предложения, които не са особено подкрепени. Трябва да имаме някаква по-отговорна позиция. Така че би трябвало да отчетем какво точно ще се прави с принципа на консенсус преди да гласуваме. Благодаря господин Соренсен от датския парламент. Благодаря председателю, благодаря на всички делегати за добрия дебат. Благодаря на делегатите, които предпочетоха да подкрепят нашето предложение. Що се отнася от е, до консенсусното предложение. Да, мислим, че това е добър резултат от преговорите, които протекаха по време на това заседание. Но пак ще кажа по датския въпрос. Трябва да се разбере, че в момента не е възможно да се постигне съгласие по предложението на Дания. Искаме обаче да се намери добро решение, когато се видим следващия път в България. Междувременно се надяваме да обърнете внимание на член 12 от Лисабонския договор, алинея С, както и на становището на правната служба, вчера го получихме. Правната служба стига до заключение, че нито учредителният договор, нито регламента за Европол дават ограничения национални парламенти на държави членки да участват в парламентарния контрол върху дейността на Европол – ние сме съгласни. Ако погледнем Лисабонския договор 12 член пак, там ясно се казва, че националните парламенти на държавите членки трябва активно да допринасят за доброто функциониране на Съюза, като участват в рамките на зоната на свободата, сигурността и правосъдието и като участват в политическия контрол върху Европол. И тук за това говорим на това място, пък и по принцип дейността на тази група е точно такава. Така че нашето заключение е, че датският парламент по учредителния договор и по регламента на Европол има право да бъде пълноправен член на тази група и силно се надяваме да се постигне консенсус около това е решение на следващото ни заседание. Благодаря. Thank you very much. И аз ви благодаря господин Конуей от Ирландия. Uh, um, uh, uh, Работата, която е извършена до момента, ни удовлетворява. Искаме да благодарим на секретарията за това, че стигнахме до тук. Надяваме се да се стигне до компромис. Останалите въпроси се надявам да бъдат разрешени в България на заседанието. Има един аспект от измененията, който според мен трябва да ми поясните, господин председателю, а той е свързан с преразглеждането на процедурата. Искаме на всеки две години да има преразглеждане. Да се запише думата еври, всеки две години. Защото не искаме в рамките на две години след, веднъж и след това да не се случва повече. Не, смятаме, че процедурата се развива. Имаме нужда на всеки две години да има, така че думата every на английски, всеки да бъде включена. You, благодаря, благодаря колеги, че говорите бързо, така бързо ще приключим. Колегата от Полския парламент. Е, е, e, e, благодаря. На първо място за мнозинството. Ние четем тук 2 трети, 4 пети, 7 осми, 7 или каквато и да е друга възможност за мнозинство. Още нещо. Изчисляването на гласовете. Дали всеки представител на парламента ще има един глас или пък един парламент ще има два гласа, тъй като да речем може да е от две камери този парламент като институция трябва това да бъде отразено в процедурата, за да няма съмнения, които евентуално могат да възникнат. Още нещо, което искам да засегна днес. Парламентарният контрол е задаване на въпроси. Не виждам защо трябва да се чака 6 месеца за отговор. И, може би, тогава всяко едно заседание може да се превърне много представители на Европол, други, които просто да стоят и да отговарят въпроси, които са зададени през последните 6 месеца. Не мисля, че това е целта на заседанието. На заседанията по принцип. Така че съм съгласен с онези, които казват, че писмените отговори или отговори в писмен вид е най-добрия път напред. Що се отнася до а, комитети, подкомитети, а, може да се говори още по тази тема на следващото ни заседание. Тези подкомисии, комитети трябва да са в рамките на мандата на съответните комисии и да са по същата тема. Колегата от Словакия. Дякую за слово, важен пан председající, важени колеговия. Европейска уния е поставена. Благодаря, председателю. Европейския съюз почива върху съгласието на държавите членки. Държавите членки, е, представени в съвета, представени е, в КОСАК и представени в парламента. Когато се постига съгласие между държавите членки, то почива върху консенсус. За това Словашката република смяташе, че когато се работи по новото предложение по правилника за дейността, ние ще продължим с този принцип на консенсусно вземане на решение. Поради тази причина смятам да казваме сега, че ще се основаваме върху културата на консенсуса, без да казваме в кои случаи няма да ползваме принципа на консенсус, е неприемливо за нас. Според мен трябва да следваме принципите на сътрудничество между държавите членки и ако искаме някакъв друг начин на работа, за заседанията, ще трябва ясно да напишем какъв е този нов начин. Това трябва да е написано в заключенията на среща, но трябва да е записано и в други документи, които трябва да се приемат а, по консенсусен път, тъй като Нашата делегация в момента не разполага с правомощията да се отклонява от братиславските документи. Не мога да заема позиция сега. Затова предлагам думата принципъл или принцип в 4.1а да бъде извадена и ако искаме да разширим методите на вземане на решение към други видове методи, които показват какъв вид мнозинство, какъв вид гласуване, предлагам това да бъде обсъдено в България и да бъде включено в новия правилник за дейността и тогава нашата делегация ще подкрепи предложението. Благодаря колегата от Италианския сенат. Грация, президенте, грация. Благодаря, господин председател, благодаря за извършената работа, благодаря за заключенията, които вземат предвид е, идеи, които бяха дадени от представители на парламенти вчера. По-специално, трябва да кажа, че съм положително настроен по въпроса за Дания и въпроса за подгрупите на следващото заседание. Сега, по въпроса за писмените отговори, тъй като има общ консенсус за въвеждането на такъв вид отговор, не виждам защо да не бъде включено това сега, по един дефинитивен начин, в текста. Има обаче един елемент, който според мен не е записан казаното вчера. Става дума за секретарята и неговите функции. Европол може да играе все по-важна роля. Според мен трябва да има по-важна роля и мисля, че всички го казаха вчера и днес. Това може да стане обаче, ако Европол има повече ресурси, инвестира в структура, както и в контролните структури. Това ще даде възможност Европол да се развива и неговата роля да се развива. Поради тази причина секретариатът на контролната група трябва да бъде на да служи на групата за парламентарен а, контрол. Това предложение, което е тук пред мен, пише, че секретариатът подпомага а, работата на съпредседателите. А според мен трябва да пише, че секретариатът подпомага работата на групата за парламентарен контрол. Искам такова едно изменение в този смисъл, за да може този секретарят да работи за цялата група за парламентарен контрол. Така както е написано, нещата не изглеждат по този начин. Uh, Благодаря. Госпожа Флория от Румънския парламент. Uh, salutăm faptul că majoritatea sugestiilor noastre de ieri se regăsesc în text. Deci, de principiu, suntem de acord. Голямата част от предложенията са предложения, с които може да сме съгласни, но по правни причини и по причини от административен характер бихме искали да направим следния коментар. Ако искаме еднообразно определение или дефиниция, трябва съвсем ясно да кажем какво е то консенсус. Например, когато говорим за тройката, не пише точно а, какви ще бъдат правомощите на тази тройка. Така че трябва да има дискусия, за да може да се определи какви са правомощията на тази тройка. В член пише председателство на комисиите. След това едното място пише черинг, след това пише президенси, т.е. две думи за председателство. След определението на тройка, може би трябва ясно да се посочи какви са правомощията на, на тройката. Що се отнася до секретарията, в тясно сътрудничество трябва да бъде сътруднич... Е, заменено с нещо друго, тъй като Тази формулировка се използва и в други случаи и секретариатът не винаги работи добре в други случаи. В България предлагам да се продължи с коментар нататък. Благодаря. Мистер И аз благодаря, господин Шустер от Бундестага. If he's ready. Ако е готов. Thank you. Ich äh, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, ähm... Благодаря, председателю. Благодаря на Европейския парламент, благодаря на председателството, благодаря на, Диас Дем, на господин Диас Демера за това, че приеха част от нашите предложения. Сега, що се отнася до секретарията, тройката и подгрупите? Нека да кажа две неща. На първо място, а всъщност и колегата ми ще каже нещо по тройката, но нека аз започна. Смятам, че е добре да се упоменат тези неща, но няма точни задължения, които да са изброени. Така че това се превръща в една прекрасна брошура, която изглежда добре, но нищо не може да функционира. Т.е. тази тройка трябва да бъде записана, тази тройка трябва да изготвя заключенията, политическите целите, трябва да отговорят за такива задачи след предложения от членовете, след като постъпят предложения на членовете. И е важно това да остане или да се запише. Мисля, че тройката трябва да има ясни задачи, политически цели, дневен ред, след като такива бъдат предложени от членовете, могат да бъдат нейните задължения. Сега за секретарията. Нашето предложение 3.1.b. Е Тук пише в новото компромисно предложение, че секретариатът ще бъде съставен от парламентът и парламента на държавата, която председателства. Искаме да включим част от регламента за Европол и да кажем, че Европейския парламент и държавите от тройката. И това ще означава в 3.1b, че просто ще направим една промяна. Една дума ще бъде променена. Е, секретариатът ще бъде подкрепен от Европейския парламент и държавата, която председателства съвета, без да пише in cooperation и да добавим думата and или и и тогава вече имаме секретариат, който включва тройката и Европейския парламент. Мисля, че това е логично. След това въпроса за правото на задаване на въпроси. Смятаме, че компромисът е много добър и може да се дават отговори на въпроси между заседанията, в зависимост от приоритета. Но кой ще реши, кои въпроси са приоритетни и ще получат писмен отговор? Според мен трябва да се каже, че тройката може да вземе такова решение. Може да има писмени въпроси, и може би тройката ще каже не. На този въпрос може да се даде и устен отговор. Тоест, въпрос, човекът, който задава въпроса, иска писмен отговор, а тройката решава дали да бъде писмен отговор или не. Okay, thank you. Uh... И аз ви благодаря, господин Атанасио от Гръцкия парламент. Благодаря, председателю. Това, което се случва, не се случва за първи път. Живота ни е научил как, какво да правим в този а, случай. Разбираме се за това, за което може да постигнем съгласие. Ако има въпроси, по които не може да стигнем съгласие, оставяме тези въпроси за следващия път и продължаваме с дискусията, за може да се стигне до компромис. Добър компромис. Не е компромис, който да не функционира, да не работи. Това трябва да бъде златното правило при работата ни. Всичко, което е свързано с Европол или поне голямата част от въпросите, на много високо ниво още не са решени. Например, президента Макрон съвсем наскоро поиска да се направи Европейска разузнавателна служба. И поради тази причина за определени позиции, които се вземат в Париж и Берлин, някои казват, че Европол няма да функционира добре, ако не създадем такава служба за разузнавателна дейност. Така че има много въпроси, които още не са разрешени, висят на най-високо ниво. Защо трябва ние да продължаваме да спорим? в България, някъде другаде и нататък ще се изчистят тези неща. Благодаря. Благодаря ви, колегата от Гръцкия парламент. Заповядайте. Благодаря, председателю. Колегата току-що се изказа преди мен и мога само да добавя към неговото изказване. Много усилия се положиха за постигане на компромис и би било жалко ако неща, по които има съгласие е стигнато до компромис, не са част от текста. Сега, там, където няма съгласие, дискусиите могат да продължат, за да се постигне такова. Това може да стане в България. Става дума за подгрупите, Дания. Но за останалата част от въпросите мисля, че нещата са ясни. Текста от друга страна трябва да е гъвкав, да речем въпроси е, зададени по писмен път или устно, или видовете отговор. или как да се постигне съгласие, когато се говори по процедурни въпроси или се обсъждат процедурни въпроси. Разбира се, че трябва да се стремим към консенсус, но ако това изглежда много трудно, то тогава можем да постигнем съгласие за едно правило, две трети, да речем, мнозинство за постигане на решение. We... Много ви благодаря. Сега двама депутати от Европейския парламент. Господин Алисън, заповядайте. Ja, dank u voorzitter. Allereerst compliment aan het secretariaat voor het werk. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да поздравя секретарията за добре свършената работа. Много е сложно да се намери компромис при положение, че има такива различия в мненията. Същината на компромиса е, че трябва да се придържате към основните моменти. И всичко, което до сега чух, наистина е много основателно. Но мисля, че е важно да съгласим по най-важните аспекти. А след това в България по-късно можем да се заемем с другите въпроси и може също така да помислим за едно практическо ръководство или наръчник. Ако не се ограничим в обхвата, няма да стигнем до съгласие. Т.е. трябва да постигнем консенсус по основните аспекти и да оставим някои неща, които са свързани с изпълнението на по-късен етап или на секретарията. Дания е прекрасен партньор и съм съгласен с това, че можем да говорим по въпроса за Дания в България но мисля, че трябва да има консенсус за това, че Дания може да изпълнява функцията на наблюдател. Господин Демера, последен оратор. Много благодаря. Господин председател, благодаря на двамата председатели от Естония и от Европейския парламент. Ще споделя някои бележки и ще дам едно предварително мнение. Много благодаря на всички висококачествени, ангажирани изказвания, които чух тази сутрин. Обаче, за да бъда коректен към вас, искам много ясно да заявя моята позиция. Тя е свързана с началото на дейността на един нов орган с всичките сложности, които това предполага. Нашият нов орган се нарича съвместна група за парламентарен контрол. Предлагам следното. Да започнем, за да можем да напредваме. След това да анализираме, да преценим какво е направено и да внесем корекции – Т.е. има четири глагола. Да започнем, да напредваме, да оценим, анализираме и да коригираме. Според мен това ще гарантира ефикасността на нашата дейност. Аз се чувствам ангажираността с момента, който бе подготвен от естонското председателство и председателството на Европейския парламент. Предлагам да отложим за срещата в България има много голяма отговорност в това за България, предлагам да бъдат отложени за тогава въпросите, свързани с Дания и подгрупите. Със сигурност, господин председател, сега и тук бихме могли да отговорим, що се отнася до писмените и устни отговори. Ясно е, че е разумно, според мен, когато германската делегация каза, че една от силните страни на парламентарния контрол е отправянето на въпроси и получаване отговори, било те писмени или устни. Но председателят ни, господин Мораес, каза нещо друго, което аз искам да доразвия. Европейската комисия получава от Европейския парламент, или по-скоро получаваше от Европейския парламент хиляди хиляди въпроси в писмена форма. Те бяха задавани от депутатите в Европейския парламент. И трябваше да създаде контрол. Защо? За да може наистина службите да не се срината. Въпреки, че това са специализирани служби, но това, което ние създаваме тук, не е свързано с специализирана служба. Затова трябва да приемем тук и сега германското предложение за писмените и устни въпроси, но трябва да се сложи една граница, един предел месечно и трябва да се оставя възможност за размисъл по този въпрос на двамата са председатели. Второ, задание. Ние работим бързо. Искаме и проведох разговор съвсем накратко с правната служба на парламента с помощта на секретарията. И се срещнахме с председателя на службата, на парламентарната служба и стигнахме до съгласие, че нашата роля е да получим писмено становище от правната служба на парламента. Що се отнася до подгрупите? Лично аз съм бил и контролиран, и контролиращ. И продължавам да бъда в парламента. Да, и съм контролиращ, и съм контролиран. Така че имам определен опит в тези процедури. В нито един парламент, който аз познавам, не съм видял под, работна подгрупа, защото работните подгрупи нямат ангажимента да контролирам. Обаче съм много склонен съвсем сериозно, ангажирано го казвам, да съглася с предложението на Германия за подгрупите винаги, когато се развива добре. И ако се развива добре, пръв ще съглася с вас, за да знаем какви и в какъв обем са техните възможности да функционират. И това можем да напишем и да обсъдим подробно в София. И сега, що се отнася до ключовите въпроси, които бяха формулирани тук. Консенсуса. За мен това е един въпрос, който е абсолютно полезен, защото това е нещо, което ни сближава, което не ни раздалечава, нещо, което благоприятства дебата и както предвижда член 88 на договора, създава режим на равнопоставеност, когато става дума за парламентарната дейност и бройките защото имаме от една страна 100, а от друга страна имаме 17. Така че подкрепям консенсуса. Високо оценявам изказването на колегата от Словакия, който съвсем естествено иска да подкрепи декларацията от Братислава. И беше предложено, той предложи да се заличи формулировката по принцип. Аз бих казал следното. По принцип, винаги отваря възможност за други варианти. Тоест, не стават нещата херметични, затворени. Затова за мен е разумно да се заличи формулировката по принцип. Що се отнася до секретарията? Според мен секретариатът е добре застъпен в компромисното изменение, формулирано от двамата съпредседатели. И същото за тройката е много ясно. Ролята на тройката е ясна. И ролята на парламента в този контекст също ясно. Има нещо. искам да кажа, че може да не съм мъдър, но поне съм възрастен. И за да работят нещата, трябва да имат и двамата са председателя много големи правомощия. Да, те, разбира се, ще се консултират с съвместната група. Ще има процедура за предварителна консултация с съвместната група, за да могат да изработят и дневния ред на всяко едно заседание и съдържанието му. Говорих много, млъквам, но още веднъж ще кажа, че най-важното е да приемем този документ, предложен от председателството на Европейския парламент и председателството на Естония и да отнесем до София въпроса за Дани, въпроса за подгрупите. По този начин ще отговорим на очакванията към нас за ефикасност. И също така ще докаже недвусмислено колко ценно нещо е консенсусът. Благодаря ви. Благодаря ви, беше много полезно вашето изказване, господин Диастемер, казва председателя. Всички изказвания бяха много полезни. Имаме някои предложения. Обеден съм, че господин Айкес има също предложение за това как да се придвижим напред. И се, преди да дам думата на българския колега, искам да кажа, че ще му се обадя по-късно. Може би вие бихте искали сега да се изкажете. Искате ли сега да се изкажете или по-късно? Две думи да кажа. Няма да отнемам от времето. Солидарен съм с казаното на финала от Диез Демера. Изцяло е хубаво да подкрепим документа и разбира се тези три спортни въпроси, които бяха, да бъдат отнесени към дебата, който ще бъде в България и в София по-специално. Благодаря ви и няма да отнемам повече от времето. Okay, but that was very helpful. Да, благодаря ви, беше много полезно. Много ви благодаря за това изказване. И така, колеги, в момента сме в следната ситуация. Може би моят съпредседател ще иска нещо да каже преди аз да внеса моето предложение. Да, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин Мораес. Както току-що казах, изразявам надежда отново, че ще постигнем консенсус по този текст. За да можем да приемем, да одобрим нашия правилник за дейността, Според мен това е важно, но бяха зададени много въпроси, бяха поставени много проблеми. И в сравнение с ситуацията от вчера, мисля си, че напреднахме много. Отчетохме позициите, изразени от делегациите на различните парламенти. И мисля си, че сега това е един рамков документ, в който са залегнали принципите на нашата работа, начина по който ще работим. А ако искате да се задълбочим в повече подробности по всички процедури за вземане на решение, опасявам се, че никога няма да успеем да одобрим този текст, дори на по-късен етап в София или в Брюксел. Никога няма да можем да стигнем до консенсус. Затова предлагам да разглеждаме този документ като рамков текст, който задава основата за нашата работа. Така че да можем в последствие да постигнем съгласие по по-конкретните въпроси. Същото вежи и за правилата, по които се ръководим в нашия всекидневен живот. Освен закони, има и споразумения и договори, които се сключват в обществото по различни въпроси. Така че по въпроса за консенсуса, заедно с секретарията, ние обсъдихме този въпрос – И тук въвеждаме решенията на съвета на председателите. Това е решение, което се основава върху консенсус и също така тук правим паралел с Косак, където се прилага същия принцип. Така че като цяло консенсусът ще бъде нещо, към което ще се стремим, какъвто и случая е с Косак, но в определени случаи може да се прилага и квалифицирано мнозинство. Така че формулировката ще остане същата. И същото се отнася и до нашия случай. Това е рамков документ, няма в него да включваме подробности, защото в противен случай няма да стигне до консенсус, нещо към което се стремим. И по въпроса за тройката и секретарията, ние сме за това, защото става дума за предаване на правомощия на следващото председателство, нещо, което е много важно. Но ако правилно съм разбрал, колегата от Германия, както и някои други колеги, те смятат, че тройката е постоянен работен орган, т.е. в периода между две заседания този половин годишен период между две заседания, когато националните парламенти ще трябва да осигурят активното си участие. За малки държави това може да бъде доста голяма тежа, защото те не разполагат с толкова много ресурси. Що се отнася до секретарята, ако ще трябва да се командироват служители някъде другаде за 6 месеца, аз не бих подкрепил подобна идея. Не си спомням кой предложи тази идея, но Не съм съгласен. И разбира се, въпроса за въпросите и отговорите е много важен. Вече два дни говорим за това, че трябва да дадем възможност на Европол да работи резултатно и ефикасно. И наистина може би малко осложняваме живот на Европол, тъй като ще трябва Европол да се занимава с много въпроси и Европол ще трябва да спазва правила при отговарянето на, този, на тези въпроси. Но в край на каща това е парламентарния контрол задаване на въпроси и получаване на отговори. Обаче в този процес, за да позволим на Европол да работи резултатно и наистина да се бори срещу организираната престъпност? Ще трябва да гарантираме това, че те не трябва всеки ден да отговарят на нашите въпроси. Трябва да има някакъв график за това. Освен, разбира се, ако не говорим за нещо, което е изключително важно и неотложно. Може би можем да им дадем възможност те да отговорят до следващото заседание. Може би можем да формулираме по някакъв подобен начин тази идея. За това, за да стигнем до консенсус, искам да подчертая, че това е един рамков документ. Той не си поставя за цел да разпише абсолютно всички подробности. Няма да се очудите, че съм съгласен с вас. Много ви благодаря. Да, не е изненадващо това. Уважаеми колеги, благодаря ви за вашите изказвания. Благодаря и на колегата Диас Демеро за това, че представи позицията на парламента, но наистина става дума за консенсус, който трябва да бъде постигнат от двете страни за това е много важно всичко, което прозвуча днес. Но много съм съгласен с това, което каза съпредседателят. Това е рамков документ. Ако отложим нещата до срещата ни в София, ние ще създадем много работа на нашите български колеги и можем да пропуснем важните неща, защото ние постигнахме консенсуса по много важни въпроси. Ще оставим Дания и подгрупите за следващия път. Мисля си, че работихме по много професионален начин и ще продължим така. Това, което бих предложил в сътрудничество с моя съпредседател, който разбира се винаги може да се изкаже. Искам да предложа следното. Бързо да обсъдим въпросите поставени по време на дебата. Не искам те така да остават нерешени, да висят във въздуха. И следното предложение бих искал да направя, особено, що се отнася изменението за писмените отговори. Съгласен съм с господин Диас за това как трябва по процедурен начин да бъде уреден този въпрос. И след това искам да попитам дали можем да съгласим с това решение за рамковия документ. Съвсем накратко сега по някои от ключовите въпроси. Няма да говоря по темите, по които има споразумение. Ясно е, че тези въпроси ги приемаме, отчетени са. Сега, казаното от колегата от Кипър. Сроковете, насрочването на заседание, естествено, Искам да кажа, че днешното заседание беше изключение. Винаги ще отчитаме многогодишната програма. Знаете, че регламента беше прият през май. Ясно е, че нашите срещи ще следват онова, което се прави в Европол. Това е пределно. Ясно, казвам го на колегите от Кипър. По всички въпроси, свързани с тройката, те са много важни господин Диес Демера и други колеги. Моя колега председател също говори по въпроса за тройката. Обръщам се сега към колегата от Португалия. Консенсуса е основното и единствено право. Всяка една друга методология би трябвало да бъде уточнена допълнително и да бъде написана черно на бяло. Датския колега също а, каза още веднъж какво смята Дания. Искам да кажа пределно ясно, че не става дума за правно становище, става дума за така наречения non-paper, неофициален документ. А, там не се казва нищо конкретно. Може би на по-късен етап ще имаме истинско правно становище, но в момента това е non-paper. Ще вземем решението за Дания на следващото заседание. На следващо място казаното от ирландския колега. След две години можем да решим да имаме преглед веднъж на две години или по-често. Можем да вземем това решение след две години. По отношение на казаното от полския колега, правилата свързани с гласуването, в рамките на идните две години можем да разгледаме този въпрос или като изминат първите две години. По отношение на казаното от италианските колеги, то много ни улесни както и по отношение на казаното от госпожа Ернст, която от Европейския парламент за какво става дума. Правото да се задават въпроси в писмена форма. Беше направено предложение днес да внесем едно устно изменение, което да послужи като писмено изменение. Ако това е приемливо, естествено. Ако не го приемате, ще трябва да има писменно изменение, което да бъде предложено на заседанието в България. Надяваме се, че днес ще приемете, естествено, нашето предложение. Така би било много по-добре. И сега какво предлагам под формата на устно изменение? В 4.1а нов да се каже следното. По-настоящем се казва, членовете на комитета могат да внасят писмени и устни въпроси на Европол, като се дава устен отговор на заседанията на комитета. Ние можем да добавим думите или предварителен писмен отговор. На английски това звучи абсолютно недвусмислено. С други думи, се искат писмени отговори от името на съвместния комитет. Господин Диас Демера и други повдигнаха въпроса за процедурата. Процедурата ще трябва да бъде уточнена с Европол, с самата агенция, защото се засягат въпроси свързани с капацитета, управителния съвет, неговите възможности. Става дума за управление на процеса, в крайна сметка. Това е процедурен въпрос и би трябвало да бъде изчистен, но принципа е ясен. Тоест, в изменението сега казваме, че може да има писмени отговори. Ако това е приемливо за вас днес, добре, ще ни зарадвате. Ако не, можем да внесем писмен текст и този писмен текст ще бъде обсъден на заседанието в България, заедно с въпроса за Дания и подгрупите. Това е моето предложение. Няма да обсъждам другите въпроси. Другите въпроси, общо взето, бяха такива, че бяха подкрепени Моя колега председател говори за рамковото решение, говори за консенсуса. Аз говорих по тези въпроси в началото на днешното заседание. Благодаря на колегите за това, че като цяло подкрепиха рамката. Уважаеми колеги, тъй като времето доста напредна, Работехме вече два дни и то доста усилено. Не знам за вас, но аз съм доста изтощен. Някои от вас обожават тези процедурни разисквания. Виждам, че вие сте истински депутати и обичате процедурните въпроси, но често се вижда, когато работим по процедурата, че имаме нужда и от почивка. Не знам е, за вас, но на мен лично тези процедурни въпроси не ми се нравят особено. И сега стигаме до основния въпрос. Искаме ли да създадем много работа на българските колеги и съответно да имаме много работа за българското заседание или да приемем принципно онова, което аз казах? Първо трябва да видим какво ще правим с е, писмения и устния проблем. 4.1а нов устното изменение, съответно писменото изменение. Гледам колегите, госпожа Ернст вече я няма в залата от името на Европейския парламент. Искаме ли да приемем това устно изменение като писмено изменение или предпочитате да има истинско писмено изменение, което да бъде обсъдено в София заедно с подгрупите и Дания. Нека сега да видим какво ще ни казва господин Шустер. Ние бихме искали да коментираме това предложение в писмена форма. Значи, съответно, да разбирам, искате това да се обсъди на срещата в България. Всъщност, не само поради този въпрос, не само поради този проблем. Вие свършихте отлична работа като председател, но има толкова много нерешени въпроси, че не виждам как можем да ги решим сега за 13 минути. Аз мога да остана и по-дълго, но други може да не могат да го направят. Затова аз предлагам да прехвърлим тези задачи на българските колеги, да прехвърлим тази тежест на плещите им. Не виждам как иначе обаче можем да стигнем до консенсус днес по тези въпроси. Първо ми хареса първата част на това, което казахте. Това трябва да кажа. Втората част от това, което казахте, не ми хареса. Нека да се престорим сега, че сте казал само първата част на това, което казахте. Е, тоест 4.1а в писмена форма отива на заседанието в София. Това е добре. Значи подгрупите, Дания и писмените въпроси, тези три теми отиват в София. Това е ясно. Устното изменение май не се радва на голям консенсус тук. И така стигам до втората част на това, което казахте, която ме притеснява. Нека да приключа, никак не ми е лесно, между другото. Притеснявам се, че сме изправени пред сериозен проблем. Моя колега-председател отправи молбата да имаме рамково споразумение, а всички останали въпроси, въпросите по които имаме съгласие, нека да не ги пращаме на заседанието в София. Аз бих предложил по така наречените нерешени въпроси, аз се опитах да отчита позициите на всички делегации. Тези нерешени въпроси не са чак толкова нерешени. Ключовите въпроси са дания, подгрупите и добавянето на въпроси с искане за писмен отговор. Всички тези три въпроса ще бъдат разгледани в България. Това е ясно. Предложението ми е и въпросът ми е следния. Съгласни ли сте с текста, който мога да изчета още веднъж? Значи всички въпроси, с изключение на Дания, подгрупите и новия текст на параграф 4.1а, всичко това се приема. Два процедурни въпроса. Знаете ли какво е процедурен въпрос в Европейския парламент, между другото? Всъщност самите евродепутати не знаят, но искате процедурен въпрос да зададете, така ли? Добре, процедурен въпрос, но съвсем накратко. Ahead, Заповядайте. Yeah, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Аз си бях подготвил изказване по-рано, но не ми беше дадена думата. Първите бележки, които направих относно правилника за дейността, бяха всъщност моето основно изказване. Искам да кажа сега, че съм много доволен, че през последните два дни наистина разговаряхме интензивно и наистина има компромиси. Много хора отстъпиха Европейския парламент също отстъпи. Той направи отстъпки пред националните парламенти. Мисля, че секретарията и двамата са председатели работеха изключително ефикасно. Мисля, освен това, че дебата като цяло беше ползотворен. Видяхме, че е, е представен Интерес и на двете страни, на националните парламенти и на Европейския парламент. И мисля, че е от общ интерес за всички да се договорим за този правилник за дейността на групата. Онова, което вие направихте като обобщение сега, обаче, е само един опит. Казахте, че по това, което имаме по което имаме споразумение сега, можем да се договорим и да, да го приемем. Ние обаче от Германия не смятаме, че възоснова на едно такова устно обобщение от ваша страна може да се премине към гласуване. Не сме получили писмена информация за това какво точно гласуваме и съответно как ще се отчитат резултатите от вота. Затова мисля, че е по-добре да се помолят българските колеги да продължат с цялото това обсъждане в София и окончателното решение за правилника за дейността да се вземе в България. Колегата зад вас иска ли да каже нещо? Не виждам името ви, за съжаление. Съвсем накратко и след това аз ще направя предложение. Тъй като има много въпроси, които като че ли се канем да прехвърлим в България. Някои от тях са много важни. Дания, подгрупите, например. Ние смятаме, че член втори, който е свързан с Дания, между другото, този член втори засяга членовете и е, наблюдателите. Този член не би трябвало да се затваря. Този въпрос не би трябвало да се счита за решен. Е, всъщност не е целият текст по отношение на Дания и по отношение на този въпрос, който повдигам, председателя, нека сега да обобщя. Положението е следното. Моето предложение, аз си стоя зад него, Всъщност не искам да, дам, да давам думата на когото и да било, но тъй като става дума за господин Бусотил, който е бивш евродепутат и сега е член пък на Малтийския парламент, сигурен съм, че той ще каже нещо разумно. Благодаря, господин председател, за комплимента. Реших, че имате нужда от помощ. За това бих искал да приканя всички колеги да подкрепят вашето разумно предложения, вашия разумен апел. Нека, ако не друго, то поне да се договорим, че имаме нещо като базово споразумение, което ще ни даде възможност да продължим със своята работа следващия път. А най-важните въпроси, най-спорните въпроси, нека да ги оставим за следващото заседание. Защото иначе би било жалко толкова време да сме отделили, без днес да имаме каквото и да било споразумение. И аз мисля, че в тази зала има консенсус за такова споразумение. Затова аз бих искал да ви приканя е, да подкрепите предложението на председателя. Нека да отправя комплименти към двамата съпредседатели за положените усилия. Нека да напомня, освен това, на колегите, че колкото повече се занимаваме с процедурни въпроси, толкова по-малко време ще имаме за основната си задача, именно да контролираме дейността на Европол. За това, господин председател, така приключвам. Благодаря ви за усилията. Надявам се, че съм ви помогнал. Всъщност не знам дали ми помогнахте, казва председателя. Може да сте раздразнили някои депутати още повече, но благодаря за тази подкрепа, господин Бусотил. Мисля, че това е подход, за който заставяме ние двамата като председатели. Ние двамата са председатели. Имаме една голяма част от текста, по която сме се договорили. Предложението е много просто. Значи, Приемаме по този текст, че имаме договорка. Аз се обръщам към германските колеги и им казвам по тези въпроси, по които нямаме договорка, ще работим България. Отново казвам Дания под групите и 4.1а нов. Тези три въпроса ще отидат в София, ще се обсъдят на следващ етап, а по останалите компромиси имаме договорка. Предложението ми е следното. Ако не искате да смятаме, че сме прахосали два дни, нека да се договорим по тези компромиси. Аз мога да ги изчита още веднъж. Нека да ги приемем и след това да преминем на следващото заседание в София. Каква е альтернативата? Всичко може да се прехвърли в София. Това е втория вариант. Искам обаче да кажа нещо и мисля, че някои колеги вече заявиха нещо подобно. Ако направим това, на лице е съмнението. Между другото, много от нас има достатъчно опит с процедура и си мисля, че ако приемем този втори вариант, альтернативния вариант, май ще се задълбаем твърде много и накрая ще подложим на риски онова, което сме договорили като компромис. Защото вече има компромиси по някои въпроси, които са договорени. Знам, че има хора, които искат да се изкажат. Може ли да проявите малко повече дисциплина? В крайна сметка всички се изказаха. Заседанието почти приключи. Моля ви да обърнете внимание, че ни остават много малко минути до края на заседанието. Това е моето предложение. Значи вариант А или вариант Б. Толкова. Трябва обаче да имаме пълен консенсус по тези варианти. Значи вариант А. Съгласни сме. Трябва ли да изчитам още веднъж онова, по което сме съгласни? Значи, онова, което изчетох, сме го договорили с изключение на следното. 4.1а нов, който отива в България, подгрупите и Дания. Тези три въпроса отиват към София. Всичко останало сме го договорили. Има ли някой, който да възразява на това? Някой, който да възразява. Ето, германската делегация възразява и Кипър възразява, значи не можем да имаме споразумение. Значи ще трябва да минем на вариант Б, което означава искате да възразите и да кажете по какво точно възразявате, така ли? Искате ли да кажете защо точно възразявате? Заповядайте, опишете вашето възражение. Благодаря, господин председател. Аз не искам да описвам сега подробно своето възражение. Е, искам думата. Имам едно предложение. Конкретно искам да ви го представя. Разбирам вашия подход Разбирам, че искате да гласуваме по базовата структура, защото има много неща, по които имаме консенсус. Ако сме се договорили, ако се договорим по тези въпроси, добре. Какво е проблемно за нас? Нека да бъда пределно ясен, тъй като става дума за нещо важно. На първо място, задачите на тройката – уточнението на задачите на тройката. Трябва да сме по-конкретни относно съставянето на секретарията, подгрупите и въпроса свързан с писмените въпроси и съответно писмените отговори, както и Дания. Ако приемете, че това са нерешени въпроси, с останалото сме съгласни. Thank you. Uh, Уважаеми колеги, моля за малко търпение. Мисля, че сега добавяме неща. В този случай тройката. Ако започнем с добавянето на неща, само ще си усложним живота. Не можем да продължим по този път. Затова настоявам на своето предложение. Вариант А трите въпроса в София, всичко останало е договорено или вариант Б, нищо не е договорено днес и всичко отива в София. Ако тръгнем по пътя на вашето предложение, Германия, мисля, че е, ще затънем някъде в дълбокото. Не можем да започнем сега да добавяме аспекти. Значи, вариант А или вариант Б. И съответно, май отиваме на вариант Б. Какво означава това? Това означава, че отиваме в София и съответно ще помоля българските колеги да направят е, коментар, ако може, за подготовката на Софийското заседание. Няколко думи, какво смятате вие, уважаеми колеги? Моля ви за търпение, тъй като заседанието почти приключи. Аз бих призовал да се върви към варианта. Но разбира се, както казахте и вие, трябва да има пълен консенсус което означава, че работата в София ще бъде доста натоварена и всеки един от нас трябва да си дава равносметка какво ни очаква и какво трябва да вземем като решение в София. Затова, уважаеми господин председател и съпредседател, аз бих се консолидирал повече към вариант А. Ако това нещо бъде прието, би било добре но искам така да се възползвам все пак от случая да приключа до тук и след това да направя допълнително съответното послание за София. Okay, um, yes, well, I see you've taken your speaking. Виждам, че вашето време за изказване бе заето от една молба – и аз се чувствам като вас, трябва да се отправи молба, но мисля, че нашата молба не стига до хора, които искат да ни чуят. Каза го, ще го кажа отново. Няма как положението да стане идеално при създаването на контролен механизъм между национални парламент и Европейския парламент. И мисля, че направихме отличен напредък по определените сфери, които аз споменах Онези от нас, които имат опит с такива процедури, и тук гледам господин Диас Демера, който има най-голям опит в тази сфера, знаят, че това е разумното, което трябва да се направи, да се постигне съгласие по тези въпроси, по които има съгласие. Е, това бих предложил пак, но явно няма съгласие и поради тази причина предпочитаме явно вариант Б. Господин Диас Демера по процедурен въпрос и след това ще трябва да закрием заседанието. Заповядайте. Си ме премите, се... Ако ми позволите, господин председател, само един размисъл, за да спася консенсуса. Предлагам на всички вас, на цялата група за парламентарен контрол – да одобрим вариант А. И по този начин ще докажем недвусмислено за това, че нашия дебат е ефикасен. И искам да помоля делегацията на Германия да отнесе своите съмнения на заседанието в България, защото съмненията, опасенията на Германия заслужават внимание. Но тук Искам да помоля единодушно да подкрепим вариант А и да дадем възможност на германска делегация да сподели своите съмнения, опасения на заседанието в София. Да, явно ще се включи и тройката тук. Evo, please, go ahead. Заповядайте. Ja, aitäh, et äh, vaadake, me panime sisse siia punkti. Благодаря. Скъпи колеги, имаше въпроси, които, по които се постигна консенсус. Казахме, че ще се вземат решения на базата на консенсус. И чисто теоретично ние консенсус имаме по определени въпроси. Имам въпрос към колегите от Кипър и от Германия. Ако по останалата част от текста нямате възражения, мога ли да ви помоля да вземете предвид и времето и енергията, които вложихме при изготвянето на тези компромиси и евентуално да приключим с споразумение по останалата част от текста и след това да продължим. Всичко може да се промени, защото нищо не залагаме сега и да, и да кажем, че няма да се промени. Не, много пъти казахме, че в бъдеще този документ ще бъде променен, но за да има напредък по основните въпроси, изключително важно е да имаме рамков документ, за да имаме е, правилник за дейността и да започнем да работим. Колегата от Кипър. Благодаря. Нека да поясна нашата позиция. Въпросът за Дания не е решен. Втори член искаме също да остане отворен за членството. Членове с право на глас и членове с на статут наблюдатели. По всичко останало, ние сме съгласни. Съгласни сме с текста. aga meil oleme ju selles osas ka kokku leppinud, et äh, Taani on üks põhiline arutluse punkt вече има съгласие. Дания ще бъде въпрос, е, по който ще се говори на следващото заседание. Тази тема наистина ще бъде обсъдена отново. Така, значи, вие приемате тогава вариант А, така ли? Стига да е ясно, че настояваме и член втори и прерогативите на тези, които наблюдават и които са пълноправни членове. Искам това да бъде записано, да останат отворени. Yeah, that's fine. Добре. Добре, това ще стане в България. Добре, значи сега стигаме до Германия. Вие предпочитате вариант. Аз също давам думата на Германия. Ich weiß nicht, ob alles an Deutschland hängt. Не знам дали всичко ще падне на гърба на Германия, на плещите на Германия. Но, отново, избираме вариант А, обаче ще кажа нещо по повод на това, което каза господин Диас Демера. Ще, го, ще се съгласим, ако се постигне съгласие, че последните четири въпроса, които повтаряме от вчера, ако тези четири въпроса са част от дневния ред и има мнозинство в София, то тогава те ще са част от ревизирания вариант. Тези четири елемента, които споменах, пак ги казвам, тройката, трябва да има ясни задачи, ясно разписани задачи. На второ място секретариатът, след това подгрупите, това е ясно, и след това въпроса за писмените въпроси. Значи, ако Дания също ще се обсъди в София, иначе за всичко останало сме съгласни. Yeah, I mean the problem, the problem with what you're doing is opening... Проблема всъщност е, че отваряте нови теми. И сега други хора искат думата. Словакия, Полша, други колеги започнаха да искат думата и ще се отворят още 100 въпроса. Всъщност това, което правите е да отваряте нови въпроси и това създава проблем. Не зная. I mean, the issue is, can we agree on what was already... Може ли да стигнем до съгласие, до това, по което стигнахме съгласие, останалите неща да бъдат оставени отворени? И за тройката, да, казахме, че това може да бъде обсъдено. Може да бъде обсъдено това в България. Не е проблем. Uh, yeah, and we have the problem with this. Yeah. Извинявайте, колеги, съпредседателите обсъждат немското предложение. Извинявам се, само ни дайте един момент. Колеги. Um, I have news. Имам новини. Проведохме дискусия. Имаме въпроси, които са нерешими сега, повдигнати от поне две делегации, въпроси, които не могат да бъдат разрешени сега, освен това, което повдигнаха немските колеги. Така че вариант 1 не е възможен, затова преминаваме към Б. Крайният срок е, за изменение ще бъде заложен и сега ще обсъждаме целият пакет в София. Вариант Б. Не се стигна до консенсус. Не мисля, че сме загубили времето. Там, където има съгласие и съгласие си, има те си. Съществуват тези сфери, по които има съгласие. Те няма да изчезнат. Ще продължим по този начин ще има и други сфери, където има несъгласие. Новия срок за изменения. И сега ще дам думата на колегата от България. Колеги, моля ви за малко тишина към края, моля ви за тишина, защото колегите също ще работят много. Давам думата на колегата от България. Господин Мораес, уважаеми господин Айк, искам да ви благодаря за това, което положихте като усилия, за да може действително да имаме един документ, който да бъде прият днес. Но съм убеден, че тези два дни дадоха възможност действително да положим усилия, да отвърлим много от работата. И аз съм убеден, че с общите усилия на всички колеги от националните парламенти в София ще имаме възможност действително да постигнем това, което днес за малко се разминахме. Искам все пак да кажа, че искахме да отделим повече време, за да може все пак да се насладите на прекрасните условия, които предлага София като една богата културна столица, но разбира се, ще се концентрираме повече в работа, по-малко в удоволствие. И искам да заявя, че съвместната група за парламентарен контрол ще бъде проведена в София на 18-19 март 2018 година ще отправим сърдечна покана към всички и се надявам, че всеки един от вас ще намери необходимото време за да дойде, защото дебата продължава и трябва да постигнем това, което днес не успяхме. Благодаря все пак на председателството и на естонските колеги за положените усилия. Колеги, преди да си тръгнете, искам да благодаря на националните депутати за усилената работа последните два дни. Благодаря на служителите, на секретарията, за усилената работа. Наистина не са пропиляни тези дни и очакваме следващото заседание на съвместната група за парламентарен контрол и ще има конструктивен диалог там. Благодаря ви. От името на съпредседателя също.